Buongiorno onorevoli colleghi, ehm, oggi abbiamo una, una giornata molto intensa, un panel veramente... Добър ден. Много работа ни чака днес. Доста точки имаме в дневния си ред и сме поканили голям брой гости, които трябва да изслушаме. Ако няма възражения по отношение на дневния ред, го приемаме в този му вид. Същото въжи и за протокола от 21 май. Съобщение на председателя. Заседанието на координаторите ще се проведе в 17.15 при закрити врата днес. Първата ни точка за тази сутрин е въздействието на организираната престъпност в Европейския съюз. Много интересни гости сме поканили. Те представляват най-важните европейски и национални компетентни органи, които се занимават с борбата с организираната престъпност. Ще можем днес да ги изслушаме. Ще се запознаем с техните възгледи и ще помислим по-нататък за нови начини на сътрудничество с тях. Доктор Кеслер е генерален директор на ОЛАФ. Преди да му дам думата, предлагам да изслушаме първо доктор Кесле, след това да изслушаме въпросите на координаторите на а, групите и отново да дам думата на директора, ако имаме време и останалите членове на парламентарната комисия също ще могат да зададат въпроси. И така, доктор Кеслер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Само няколко а, минути ще поговоря първоначално. След това с радост ще проведа разискване с вас, защото мисля, че това е един въпрос, който е особено важен за всички нас. ОЛАФ е Европейската служба за борба с измамите, както знаете. Също така, това е единствената организация, която се занимава с разследване на а, измамите на европейско равнище. Съществуват други а, организации в правния свят, а, които имат известни правомощия за а, борба с измамите, но нямат разследваща функция, както нас. Именно за това можем а, да си сътрудничим в стремежа си да вникнем а, в корените на явленията, с които се занимаваме. И така, малко статистика първо. И след това евентуални възможности за а, бъдещи действия. Всичките разследвания от последните три години, които сме предприели, извинявам се, две години. 2009 и 2010 година са годините, за които ще говоря. За тези години имаме целенасочена статистика. Целта на тази статистика е да видим колко казуса сме разследвали, колко от тях са се оказали измами – и а, престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз. Също така, а, колко от тях са от организираната престъпност. Приключили сме 300, започнали сме 375, от които сме приключили 335. Около 10% от всичките а, случаи а, са а, категорично резултат от организирана престъпност. Сега, финансовото въздействие на тези случаи, те се равняват на 1,7 милиарда евро по изчисление на нашата служба. Това са щетите, които сме понести, понесли в резултат на тези 375 престъпления. Така че финансовото въздействие на 35-те случая, а, които са а, явно свързани с а, организираната престъпност, с, възлиза на 750 милиона. което е около 40% от общата сума. Това показва, че можем да потвърдим първоначалната си хипотеза, но сега знаем, че 10% от делата, с които се занимаваме, са свързани с организираната престъпност и още веднъж 750 милиона евро, което се равнява на 40% от загубите за европейския бюджет. Различни видове а, нарушения и престъпления сме а, разглеждали. Повечето от а, тези, които са свързани с организираната престъпност, имат най-силно въздействие а, върху финансовите интереси на а, Европейския съюз. Емпиричният ни анализ показва, че организираната престъпност играе много важна роля в а, тези процеси. Организираната престъпност е източник на сериозна заплаха и щети за финансовите интереси на Европейския съюз. Четири пъти по-голямо, отколкото вредите, които проистичат от други видове измама и криминална дейност. какво е определението ни на организирана престъпност? Става въпрос единствено за а, разследване тогава, когато е съвсем ясно, че има а, елемент на организирана престъпност. Само тях сме включили в тази а, категория. Ние знаем, че има и други действия на организираната престъпност, които имат някакво въздействие върху финансовите интереси на Европейския съюз. Сега, какви са видовете? Първо, Имаме а, международни дейности, свързани с подправяне и незаконна търговия. Това е сериозен източник на а, загуби за европейския бюджет. След това има една по-обща категория контрабанди. Така наречените съпътстващи престъпления, тогава когато криминалната дейност е, е съпътстваща дейност на някакъв друг процес. Такъв тип престъпност е корупция. Това също са казуси, с които сме се занимавали. Често пъти корупцията е съпътстваща дейност при контрабандата. това са по-общите данни, а сега няколко думи за това какво ще правим в бъдеще. Тези престъпления имат много отрицателно въздействие върху бюджета на Европейския съюз. Аз говоря специално за тези, които са свързани с организираната престъпност и които се извършват на територията на Европейския съюз в много голяма степен има и явен транснационален елемент в тях или трансграничен. Когато говорим за организираната престъпност в Европейския съюз, често пъти става въпрос за престъпления, които се извършват от многонационални или транснационални групи. Журналистите често пъти ми задават въпроси, и дори вчера а, разговарях с журналисти, е, често ми задават въпроси, а, като например в кои страни в Европейския съюз има най-много измами. Аз, но аз винаги казвам едно и също. Много е трудно да се каже, да се посочи една конкретна страна, защото вече не говорим, а, не говорим за национал, за някакво национално измерение. Не става въпрос за а, първенство по футбол. Става въпрос за а, много сложна организирана престъпност. Тя минава отвъд границите, не само на държавите членки, а и на Европейския съюз изобщо. Е, организираната престъпност вече не е, е съсредоточена в е, Италия. Италианските групировки на, на организираната престъпност имат участие в финансовите сделки в цяла Европа. Не мога да кажа обаче, че дейностите са съсредоточени в Италия. Винаги има лице, което е обект на корупцията и такова, което е субект, такова, което, лице, което плаща дава подкуп. Или пък ако вземем контрабандата на цигари, не можем да изолираме нещата до Белгия или до Италия в Италия може да сме конфискували цигари, но те може да са минали през Белгия, да са тръгнали от тук, първо да са получени в Хамбург, макар и да са задържани и конфискувани в Италия. Така че това немско или италианско престъпление. Територията всъщност вече е без значение. Вече не говорим и единствено за европейска престъпност, говорим за международни криминални мрежи. Е, какво е основното послание, което бих искал да отправя до вас днес? Опитваме се да е, се борим с организираната престъпност, но за тази цел трябва да си дадем сметка какви са измеренията на тези дейности. Когато говорим за финансовите интереси на Европейския съюз, не можем да тръгваме от националното ниво, защото ще пропуснем целта, това към което сме се насочили. Рискуваме всъщност така и да не разкрием самото същинското престъпление, да, се, да обикаляме единствено около върха на айсберга, без да видим цялата картина на онова, с което се борим. После като се стигне до нивото на следствието, до етапа на разследването, естествено, че има разследвания, които се водят на национално равнище – Необходими са национални инструменти, но са необходими и международни инструменти. В противен случай ни ограничава националното а, а, законодателство. Трябва да сме в състояние да а, работим, да се сътрудничим с разследващи органи от други страни. Трябва ни канали за обмен на информация между отделните страни. И ето тук, тук е една от слабостите ни. Националните компетентни органи не могат бързо да реагират. Те са твърде съсредоточени върху разследванията си на национално равнище и не успяват да, да, да реагират бързо. От друга страна, имаме и органи на ниво Европейски съюз, които се опитват да следят цялостната картина, но пък а, те успяват да покрият единствено а, дребна част от случаите. Част от законодателството ни на национално равнище е на повече от два века, от 18 век е, и, и няма как това да ни дава една адекватна рамка, за да се справим с един феномен, който има международни, глобални а, измерения. Често пъти е, групировките работят с много по-напредничави методи от нашите. Европейския съюз има един механизъм а, а, за разследване на наднационално равнище и това е ОЛАФ. Но това е единствената организация. Да не искам да а, давам повод за необосновани надежди, но трябва да подчертая за това, че всъщност ние нямаме правен статут, имаме административен статут. Това, което ние правим е да предоставяме заключенията си на националните съдебни органи, на прокуратурите. Често пъти обаче дори не знаем към кой прокурор да се обърнем, защото когато разследваме някаква международна престъпност, ние не знаем нашите заключения в крайна сметка до кой прокурор трябва да стигнат, за да за да се инициира наказателно преследване. Та, затова ни трябва по-добро структуриране на следствието и по-гладък преход на ниво прокуратура. И така, от една страна разполагаме с един метод на разследване, който ни дава възможност да проследим картината на европейско равнище. Това са престъпления, които може а, е, изобщо да остават невидими на национално равнище. Често пъти е необходимо да се измести а, е, фокуса в по-едър план. Ние вече а, е, не свеждаме дейностите до националните си територии, защото именно така действа и самата престъпност. Тя не е ограничена от които и да било граници. Затова няма как европейските разследвания да протичат в национален план и, и не е съвсем уместно те е, след това да се преследват от националните органи на съдебната власт, националните съдилища. Трябва ни а, следователска служба в Европа. Е, Олаф а, изпълнява тази функция. От друга страна, Евроюст е средство за връзка на прокуратурите, но и трябва и някакъв метод, който да а, може да довежда а, едно следствие до съда. Така че да се, стигне да се стига до правораздаване. Както казах, нашите разследвания са от административен характер. Ние нямаме правомощия на съдебен орган. Да водим съдебно разследване. Не можем да а, не можем да се занимаваме с това. А и един европейски прокурор би имал именно такиви, такива правомощия. Мисля, че това ще е една качествена стъпка напред в борбата ни а, с организираната престъпност. Благодаря. Председателката, благодаря господин директор а, за уводните думи и за това, че а, ни обърнахте внимание някои от основните, основните моменти, е, с които е, е добре да се занимаем в е, нашите дебати днес. Ще дам думата на координаторите сега или техните заместници. Не повече от две минути, ако обичате, за да може всеки да се изкаже. Господин Диес Демера. Del PPE. No, señora, había госпожо председател. Не бях поискал а, думата, въпреки че слушах много внимателно изказването на господин Кефлер, но не исках да се произнеса. Господин Борсе, госпожа Борселино и госпожа Фанион след това. Sì, anche se neanche io ho chiesto di intervenire in questo momento, però mi sembra interessante, importante. Да, благодаря, казва госпожа Борселино. Искам да взема думата защото бе много интересно това представяне. Създаде много ясна картина и бих искала да резюмирам накратко. Надълго и на широко сме чували да се говори за Олаф, а и днес чухме директно от нейния ръководител на, как, на колко възлизат щетите нанасани от финансовата престъпност върху бюджета на Европейския съюз и това се отчислява, ако можем така да се каже, не, така да се каже, не само от е, същинската економика, нанася щети и на имиджа, на доверието, с което се ползват нашите фирми. В а, е, заключенията, които чухме, ОЛАФ и другите европейски инструменти за контрол са сякаш все още в е, зародишна фаза, все още прохождат. Имат всичко, от което им, е, което им е необходимо, но от друга страна биват ограничавани. биват ограничавани в дейността си в съответните държави, особено когато се стигне до съдилища. В а, предходните фази разследване и търсене, събиране на улики взаимодействието е повече от задоволително. След това обаче на съдебно равнище все още има какво да се желая, все още има какво да се постигне за по-голямо сътрудничество и съдействие. Тоест, съдебното взаимодействие, съдебното сътрудничество все още не е достатъчно разработено. Не знам дали добре разсъждавам, дали разсъждавам в правилната посока и това би могло да бъде печелившата рецепта. Благодаря. Благодаря, госпожо Борсалино. Господин Ньютон Даун от АЛДЕ. Um, благодаря. Беше изключително интересно. Нямаме време. Обеден съм, че ще имаме възможност отново да разговаряме с вас, но това, което аз зная е, че нашата комисия може да направи препоръки относно това как Европейския съюз да се справя по-добре. И ако ние съвършено ясно не посочим какво трябва да предприеме съюза, 5-10 години ще загубим. Така че бихте ли могли да кажете повече? Вие ни насочихте към това. Аз съм си водил и бележки, но може ли по-късно да ни предоставите един писмен документ без вашето име, ако предпочитате да е анонимен, ако това застрашава вашето работно място, но да ни предложите идеалната структура за борба срещу това явление в Европа. Дали трябва да създадем едно европейско ФБР, дали е необходимо да бъдат привлечена прокуратурата, Европейски съд от някакъв вид, да бъдат налагани санкции, да изграждаме затвори. Ето, трябва една иерархична подреденост и това ще бъде изключително полезно, когато ние ще съставим нашите препоръки. Какво се нуждае Европа в един идеален свят и следващата година ние ще положим усилия това да бъде предприето. So, la parola onorevole Stessa per due minuti. Liberdi. Господин Стас има думата за две минути. Много внимателно изслушах казаното от вас. Вие споменахте или поне наблегнахте на това, че Олаф има огромен опит в борбата срещу организираната престъпност и най-вече контрабандата на цигари. Смятам, че имате една много ефективна целева група за работа, която се бори с контрабандата на тютюн и на цигари. Можете ли да ни разкажете малко повече, да ни изградите една представа за извлечените полуки? Въпреки, че вие се борите срещу контрабандата на цигари доста успешно и има добро съгласуваност в ОЛАФ, бихте ли могли да ни кажете какво остава да бъде направено, що се отнася до противодействието на това явление? Контрабандата на цигари все повече се обвързва с другите престъпни деяния на организираната престъпност. Вие това го потвърдихте. Чуваме, че същите престъпни групи се занимават с трафик на хора, трафик на наркотици. Можете ли да потвърдите този факт и да ни дадете един разчет за това, за какви средства става дума? Колко губим ние от контрабандата на цигари? И е, какъв е дохода, който не постъпва всъщност е, в съкровищницата на Европейския съюз и на съответните държави? И колко средства са необходими за борба срещу това, тази престъпност? Благодаря. Обединената левица има думата. Е, Благодаря ви много за предоставената информация. Имам няколко въпроса. Първо, какво е определението на за организирана престъпност? Не е необходимо да правим дълъг дебат по въпроса. Искам да знае кое е определението, което вие ползвате в работата си. И според ОЛАФ, измамите с европейски средства нарастват ли или равнището остава същото, както и преди? И трето, когато говорим за измами, има доста неизвестни – тук директорът ни каза, каква е разкривямостта. обаче бихте ли ни казали какъв процент остават неразкрити от тези престъпления? И на четвърто място, вие предлагате едно решение, което всъщност представлява Европейска прокуратура един вид – Бихте ли ни пояснили каква е връзката между организираната престъпност в рамките на Европейския съюз и организираната престъпност извън не? Говорихте за 35 случая. Каква част от тях са обвързани с световната организирана престъпност? И вие също така казахте, че става дума и за корупция, обаче аз не е, схванах точно какво представлява това? Дали корупцията е средство за прибиране на средства или генериране на такива, защото ние трябва да водим борба срещу такова явление? Е, е Госпожа Макинтайр. Благодаря. Говоря от името на ЕКР сега. Съжалявам, пропуснах е, голяма част от вашето изложение. Задържаха ме. Е, нямаше начин да дойда на време, но един конкретен въпрос искам да задам за е, фалшификацията на еврото. Има една програма, Перикъл, която, по която работя с господин Демеров в момента. Става въпрос за фалшифицирането на евро, затова искам да ви попитам какво бихте казали. Grazie, adesso la parola nuovamente al direttore Благодаря. Сега пак ще дам думата на директора. Благодаря. Както чухме от на колцина от вас, Добре би било да, да организираме още една дискусия, защото а, въпросите, които задавате, са особено интересни и а, заслужават повече внимание. По въпроса какво ни трябва Необходима ни е институция, необходими са ни а, инструменти на европейско равнище, които да могат да откликнат на предизвикателството, пред което сме изправени. Нямаме такива в момента. хората, с които ние работим или срещу които ние работим, са а, много по-напреднали в това отношение. Нашите инструменти тези, които ние ползваме, са поне от миналия век. А, голяма част от тях са от преди два века. Да, опитваме се да ги променим, да ги преформулираме, но а, по същество те си остават същите стари инструменти, които вече не действат. Трябва ни един разследващ орган на европейско равнище или с европейски фокус. Трябва ни пълноценен а, следователски разследващ орган. Някой каза, че тези неща са а, а, в зародишен етап. Да, така е. И, и ние сме на такъв етап. Не съществуваме отдавна. Същото въжи и за Евроюст. Та, трябва ни е разследващ орган, европейски разследващ орган и заедно с това Европейска прокуратура която да може да повдига обвинения. Не мисля, че ни трябват специализирани е, европейски съдилища. Е, могат е, делата да се гледат от националните съдилища. Има възможност, има правно основание, договора го дава и комисията вече работи по излиза по разработването на официално предложение до Европейския парламент и съвета, за държавите членки. Мисля, че вашата парламентарна комисия може да подготви почвата за гледането на това предложение. Това е нещо много важно. И е така, Олаф и е, Генерална дирекция правосъдие в комисията всъщност е, разработват това законодателно е, е предложение. Мисля, че вече сме е, готови е, да започнем поне в неформален е, план да е, обсъждаме нещата. Контрабандата на цигари сега. Да, това е част от организираната престъпност по дефиниция, защото за това са необходими организационни и търговски умения и инструменти. Става въпрос за финансови инструменти. То доста сериозни, доста модерни такива. Така че да, това е организирана престъпност. Не на всяка цена това се изпълнява от престъпници, които се занимават и с други нарушения. Но понякога е така. Нека да се опитам по друг начин да го формулирам. Това е огромен бизнес. Не разполагам обаче с конкретни цифри. Ще ви изпратя обаче по-нататък статистическа информация, но печалбите от това са огромни. Знаете, че себестойността на цигарите е, е доста ниска, е, цената нараства от акцизите. Така че има огромни печалби, колосални са печалбите от контрабандата на цигари, така че е, и щетите за европейския бюджет са огромни. Това са пропуснати приходи. Е, естествено, има и сериозни, има и сериозни рискове за здравето. Често пъти тези контрабандните цигари са и фалшиви цигари. Така че не знаем какво точно пушим. Понеже производството на а, цигарите, на тютюнови изделия, също са обект на организираната престъпност и групировките. Те, производството обаче в, действа в синергия с а, транспортните мрежи и средствата за транспорт. Те са не само транснационални, те са трансконтиненталните мрежи. В много от случаите се е, използват сходни транспортни мрежи и канали за контрабанда на цигари. Ползват се същите маршрути. Често пъти същите маршрути се използват и за контрабанда на оръжие и незаконен превоз на хора съществуват синергии между различните групировки. Особено а, сериозен е а, е въпросът за контрабандата на цигари, най-вече в финансов а, план, а, така че това си е една специализирана а, част от организираната престъпност. Как определям организирана престъпност? Всъщност ОЛАФ не е орган за борба с организираната престъпност. Нашия мандат е да защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. Ние не разполагаме с дефиниция. Може би изобщо Европейския съюз не, за, не разполага с дефиниция на организираната престъпност. През 2009 и 2010 година проведохме редица разследвания, след това ги анализирахме една година по-късно. Аз ви запознах с статистиката в началото. като там сме ползвали а, а, дефиниция от Декларация на съвета на Европа на организирана престъпност. Така че в Европейския съюз все още нямаме а, официално определение на организираната престъпност. С това се връщам на въпроса за това какво ни трябва. За целите на създаването на Европейска прокуратура ни трябва наказателно а, а, право. Материално наказателно право. на а, европейско равнище, така защото да а, няма случаи на неясна подсъдност. Така че да не се дава възможност на престъпниците да се възползват от различията в определенията или съставите на престъпленията в различни страни или липсата изобщо на определение. Да се възползват от тежестта на наказанията за различни престъпления те много сериозно а, проверяват тези неща, защото става въпрос за много пари и имат много добри адвокати. Те различията между в отделните страни е нещо, от което се възползват а, представителите на а, организираната престъпност. Същото въжи и за дървността. Ние, от другата страна, пък се опитваме да се е, борим с е, тези проблеми. Знаете, че след две години може да изтече давността на е, едно разследване или на едно дело. Well, mm, in the smuggling of cigarettes, most of these cases при контрабандата на цигари, нещата се простират далеч отвъд Европейския съюз. Аз се затъпвам за едно европейско измерение, измерение на Европейския съюз, но дори това може да се окаже твърде ограничено. Но поне това да направим. Защото дейностите в организираната престъпност се простират далеч отвъд Европейския съюз. Корупцията. Корупцията е инструмент който е необходим, например, за контрабандата на цигари. За целите на контрабандата може да се налага да плащате, да давате подкупи, за да си ускорите процеса. Тя не е само цел, корупцията. Тя е инструмент. И накрая е Перикъл. Това е един сравнително малък проект, малък в финансово измерение – един от най-малките, може би, в Европейския съюз, но всъщност е един от малкото, един от двата, които се управляват от ОЛАФ, както знаете. Да разполагаме със средства, в момента не си спомням точно колко милиона управляваме. Един милион, казвате. Така че това е, е една програма със сравнително малък бюджет тя се управлява от ОЛАФ и има за цел да укрепи капацитета на държавите членки, но не само това, не само на държавите членки, защото проблемът е още веднъж е, е доста по-широко мащабен. Той дори се простира отвъд е, Европейския съюз. Тази програма се занимава с е, фалшификацията на евро, банкноти и монети. Малко са средствата, но а, проектът работи добре, действа. Не ни трябват много средства. Всъщност, какво правим? Обучаваме служители от Европейския съюз и от трети страни. В страни, където проблемът е по-изразен. Обучение по разкриване на фалшифицирано евро и друга цел е създаване на международни мрежи на разследващи органи които, специализират, които са специализирани в тази област. Е, така че, е, виждате, не са необходими някакви огромни средства. Мисля, че добре се справяме. Е, Олаф е добре позната организация сред тези, които се занимават с това. Благодаря. Благодаря, господин директор. Един последен и кратък въпрос. Моля да зададете госпожа Латфорд. Благодаря ви. Съжалявам, че закъснях, но искам а, да задам един въпрос, допълнителен въпрос на господин директора. Той много добре се аргументира относно необходимостта от хармонизиране на много аспекти от наказателното право в Европа, за да не позволим на големите престъпници в Европа да не търсят пролуките в системата. Някои политически партии и групи твърдят, че това означава да се откажат е, от суверенитета си а, но то е необходимо, за да могат да бъдат заловени тези престъпници и онези, които се противопоставят а, на този вид хармонизации, и тук няма да посочвам имена, а, те знаят кои са, а, всъщност отправят едно отстъпление от поддържането на реда и правосъдието. А, що се отнася до Европейската прокуратура, аз там не съм толкова убедена, че е правилното решение. А, прокуратурата да има следствени правомощия. Да, това ще зависи от сътрудничеството с Националната полиция и прокуратури и за това аз не съм убедена, че този вид система би работила. Ако Евроюст не сработи, а това изисква сътрудничество между прокурорите в различните държави. А ние знаем, че властите в държавите членки нямат готовността и желанието да го направят, така както нямат желанието и готовността да подпомагат и да Европол с данни. Та, как би сработила Европейската прокуратура? Тя ще се нуждае от сътрудничество с националните власти. Дали тя би могла да работи по-добре от Евроюст? Това не е идеологическо възражение, което правя, по-скоро прагматично такова. И можем да казваме, че това ще реши всичките ни проблеми, обаче аз не съм убедена как точно ще сработи такава една структура. Да, разбирам ви, казва директора. И жалко е, че се налага да обсъждаме това само в рамките на няколко минути. Разбирам а, какво се крие зад вашия въпрос. Това, което аз казвам, също е подплатено с много съждение. Но на първо място, смятам, че е нужно да преминем от подхода на сътрудничество – е, Евроюст въплащава този принцип. Това означава националните органи да работят по случай да си сътрудничат с други такива национални органи под егидата на сътрудничество, но все пак подходът е национален. Та е необходимо да преминем от този подход на сътрудничество към тъй наречения интегриран подход или ако искате, нека го наречем европейски подход. Това, от това имаме нужда. И концептуално това е нещо съвършенно различно от наличното в момента. А, всъщност става дума за а, правомощи в областта на съдопроизводството, наследствието и постановяването на присъди. И в същото време, аз по-рано това не го споменах, но в, в е, същото време това предполага и съвместна работа с следствените органи, полицията в държавите членки и прокуратурите. Всъщност, моделът, който ние разработваме в хода на доста напредналите обсъждания в комисията, ние си представяме една такава малка служба, що се отнася до мащабите й, която да разчита на мрежа от национални прокуратури. С други думи, остават националните власти, но те ще работят в мрежа и ще са в мрежа с тази Европейска прокуратура. Това е съвсем накратко. Все още доразвиваме развиваме тези подробности. Кой какви отговорности ще има, европейските съдебни органи дали ще имат ограничени правомощия. Не. Идеята е всъщност всички те да работят в една мрежа, и тази служба, е, така наречена Европейска прокуратура, ще бъде една малка служба, която ще е някъде в Европа. Седалището и ще е някъде в Европа, не казвам къде, тъй като въпросът е деликатен. Та централното седалище ще е в Европа и ще работи съвместно с национални представителства по силата на вътрешното право във всички държави членки. Ето, това е модела, който аз си представям. Решение още не е взето, но такава е идеята, по която работим. Благодаря, господин директор, за това, че ни отделихте време и че засегнахте основните области на работа на тази комисия и се спряхте на онова, от което се нуждае Европейския съюз, за да противодейства на мафията, на организираната престъпност. Необходимо е и институциите да се организират също тъй добре. И сега ще представя следващия оратор, който работи ежедневно с подобни явления. Той ще сподели как се противодейства на мафията. Това е господин Алфонсо Далфонсо, който е директор на отдела за разследване срещу мафията в Италия. Това е междуинституционален следствен орган, който противодейства на организираната престъпност и мафията. Искам да помоля директора накратко да се представи. Не само да представи основните аспекти на мафията в Италия, но и на престъпните организации, които развиват дейност в Италия и по какъв начин те са навлезли и в другите страни на Европа. И по какъв начин тяхната дейност се разширява все повече, безпредседентно. Е, е, е Много благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа евродепутати, госпожи и господа евродепутати. Бих искал да представя тук нещо като обзор на тези въпроси и да ви представя някои по-подробни детайли, за да може да си създадете представа за това как стоят нещата. Разбира се, има напредък, но все пак най-голямата опасност в борбата срещу организираната престъпност е подценяването. Подценяването на явлението и на възможността му да прониква тихо мълком без да отбележим и без да забележим какви са всъщност реалните организационни възможности на съответната структура. Тези структури са определено гъвкави и приспособими към различни географски и социални характеристики които дори понякога граничат с военни модели на действие, с маскировачни механизми и това явление се познава по-скоро по резултатите от нейното действие – вече се, сме го назовали с името Октопот в случая на сицилианската мафия и действието, това тихо и подмолно действие се подражава от много други мафиотски организации. Исторически всички знаем, че в Италия съществуват и са съществували отдавна всъщност такива мафиотски структури в много части на страната. Има предвид Сицилия, Калабрия, Кампания или Пулия. Наричат се мафия или Коза Ностра. Каморра, Драгета, това са различните им географски наименования, които след това имат съответните разклонения и в други държави и Средните щати по-точно. За сега нещата са сякаш мътни, защото не се знае откъде се почва и къде се свършва. Резултатът е на лице обаче в е, региони от е, Северна Италия, които също са потърпевши. Не успява да се държат на страна от тези до сега изолирани, сякаш географски престъпни модели. Има, разбира се, закони, които позволяват борбата срещу мафиотските структури да бъде все по-резултатна и по-резултатна. Организираната престъпност има своите характеристики, характеристики, които се опознават все повече и повече от противодействащите им органи. И това ни позволява всъщност да стигнем до извода, че економическата зараза, ако мога така да я наръка, която проистича от а, организираната престъпност, е все по-силно присъстваща, все по-силно застъпена и трудно може да бъде разграничена вече от същинската, от здравата економика. Тоест, економическите щети вече са трудно изчислими. С развоя на криминалните организации тип мафии преминахме от а, преминахме от оперативни модели на борба по улиците и площадите към фаза, която из иска от нас други механизми на противодействие в вплетени в самата економика на страната мафиотски структури, т.е. борбата вече от нов тип и изисква нов вид реакции. В никакъв случай не бива да подценяваме тази нова ситуация, която освен всичко останало и международна оперира в много европейски държави. И напоследък има много примери за разследвания, които могат да ни послужат за примери за статистика в Испания, в Германия, в Франция, в Балканските държави. Има много дейности, от такова мафиотско естество и които са започнали от Италия. Породили са се там, след което са били пренесени, абсолютно купирани под индиго в държавите, които изброих. Именно за това Именно поради тази причина бих искал сега да поговоря малко по-пространно за въздействието на организираната престъпност върху структурите и дейността на Европейския съюз. Нека да започна с дрангетата която оперира в континенталната част на Европа. През 2009 година бяха задържани в едно в едно село близо до Холандия двама италианци и това всъщност, според техните показания, даде ясно, да, ни даде ясно да разберем, че мафиотската организация на племенен принцип, на принцип клан, вече има съответните разклонения в Холандия и в Холандия са му предявени обвинения за участие в атентата в Дюсберг. Същото се отнася и за Германия, където има такива проявления от 70-те години насам. И сега немските, немското бюро за разследване вече е в близко сътрудничество с полицията на Германия и с полицията на Италия след същия този атентат особено. Един случай можем да цитираме от Сан Лука, Калабрия, където това всъщност е област, където исторически са се установявали много мафиотски структури друг важен епизод бихме могли да посочим, като можем да посочим такъв един епизод за ареста в Испания на италиански мафиот, чието задържане всъщност разкри мрежа за трафик с кокаин, който тръгва от Тиберийския, от Пиринейския полуостров към Апенинския. Това е един от предпочитаните маршрути всъщност не само за кокаин, а изобщо за всякакви опияти, които пристигат от Латинска Америка, минават през Испания и стигат в крайна сметка до Италия. Това бяха примери за дрангетата. Сега мога да цитирам други такива за Камората, която също има своите разклонения в различни части на Европа. Нейните организации също практикуват е, трафик на наркотици. И това е всъщност една от най-духонодосните им дейности. Стратегията на Камората посочва че Испания е една от най-предпочитаните им дестинации. Испания и по-точно Коста Дел Сол, Коста Брава, по източното и южното Средиземноморие, където присъствието на мафиотските организации е мълчаливо и тихомълком промъкващо се във всички области на економиката и по-точно на търговията с недвижимости. Там често се парат пери. Холандия е друг пример, където можем да намерим разклонение на камората, Германия или Румъния. Там особено се практикуват мафиотски модели на поведение при търговията и пласирането на китайски фалшификати. В Дортмунд, в Хамбург, в Мюнхен има такива примери същи или, също или в Франкфурт, Берлин и Кьон. Там също могат да, бъдат, е, да бъде регистрирано присъствието на мафиотски кланове. По Полша е друг пример в този смисъл също така. И така, виждате, че тази панорама, която обрисувах, показва недвусмислено колко опасно това явление. Тоест, това са страховити организации, чиято възможност за проникване е огромна. Не само в държавите като такива, не само териториално проникват, а в самата социално-економическа тъка на обществата. И в условията на финансово-економическа крижа, в които живеем в момента, е изключително необходим надзор тъй като криминалната система става още по-опасна, тъй като подрива самите основи, самите устои на економиката, които са и без това разклатени. В Италия В Италия мафията често е подценявана. Отдавна е подценявана – И именно поради тази причина днес основните елементи на законодателството за борба срещу мафията ни позволяват да действаме по нов начин, а именно по-енергично да се противопоставяме срещу организираната престъпност член 416 бис от наказателният кодекс цели именно тези мафиотски структури, местни, билите местни или интернационални, където се дефинира явлението и се разширяват и се разширява приложното поле на старата редакция на същия този член. Развързват се ръцете, с други думи, на правосъдието, за да може да се типифицират мафиите по нов вид, по-подробен, който да дава възможности за по-целево противопоставяне като например съучастието. Преди не винаги видовете мафия отговаряха на видовете противопоставяне, на което можеше да окаже съдебната система. Сега, необходимостта от ново, нова класификация, нова номенклатура от тази, която съществува вече разписана в член 416 на наказателния кодекс, тази нова нужда се поражда от факта, че мафиите не само съществуват, а и следва да бъдат борени по всички фронтове, не само по фронта, който е най-лесен за регистриране. Щетите, които нанасят, както вече казахме, проникват на всички, във всички равнища на обществения живот. Затова са необходими нови наказателни производства с нови юридически механизми, не само до сега използваните механизми за събрани улики. Тоест, можем да се опираме вече на запор или на конфискация, дори и да няма, дори и да няма в ход национал, наказателно производство. Въвеждането на нови наказателни механизми, като например двойствеността на прилаганите наказания, като строг тъмничен затвор по време дори на разследването, е един нов инструмент или по-скоро инструмент, който съществува, но до сега не се е използвал в борбата с организираната престъпност. И е така, И в заключение всъщност, защото времето ми приключва, бих искал да подчертая още веднъж възгледа, че би могло да бъде полезно средство за борба против мафията на европейско равнище, създаването на съответната дивизия, на съответната секция в Интерпол. Има вече такива отдели с специализиран характер, които работят в други области. Така че и тук бихме могли да приложим същата рецепта и освен това да мобилизираме за съдействие тези, които вече работят и имат натрупен натрупан опит в тази област. Имам предвид, например, създаването нещо като антимафиотска мрежа в Европол, която да постави в контакт различните разследвания, които се водят в момента в различни европейски държави. И до тук приключвам и давам и съм на ваше разположение за отговори. Благодаря. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин директор, и на вас за интересната презентация. Презентацията ви бе национална, но съдържаше някои меж... интернационални внушения, като на пример и идеята за създаване на отдел за за, за противодействие срещу мафиотските организации в самата Европол. Това бихме могли всъщност отдавна да сме го приложили на практика. Искам да ви попитам, от кога всъщност сте регистрирали, от кога сте отчели разпространение в по-голям мащаб на организираната престъпност в Европа. Защо смята, че това така се получава? Дали това е поради необходимост от повече средства, от необходимост от повече власт. Какво търси мафията? Пари или власт? кръстниците, към какво се стремят, към економическо или към политическо могъщество и дали има еволюция от последната война или от създаването на Европейския съюз. Благодаря. Песенди алонорабле Fayon. Хвала липа, господа predsedujoča. Социалисти и демократите. За иземна пояснила um, от... Благодаря казва госпожа Файон. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин директор, за презентацията относно тези мафиотски структури и организации и дейностите им в държавите от Европейският съюз. Споменахте Германия и Полша и Западните Балкани. Бих искала тук да ви попитам какво е сътрудничеството между различните съдебни и полицейски органи с държавите от Западните Балкани, които са кандидатки за членство в Европейския съюз. Знаем, че в тези именно държави правораздаващите и правоприлагащи органи не са изключително ефикасни или поне не толкова колкото ние искаме те да са. Затова питам, как си сътрудничим с тях? На ед... първото ни посещение като комисия е предвидено за Сърбия и там ще проведем разговори с всички съдебни органи. Ето за това задавам въпроса си, за да разбера какво мислите за сътрудничеството ни с тази държава. Казахте, че бихте искали да създаде европейска структура за борба срещу мафията, нещо като мрежа и един от мандатите всъщност на нашата комисия е именно размисъл, разсъждение по, въпрос, по въпроса за това дали трябва да има европейски прокурор. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Господин Нютон Донаталде. Благодаря ви за така интересното изложение. Аз не съм италянец, както повечето от колегите в тази парламентарна комисия. Срам е да си призная, но се налага. Но искам да знам как, как действат нещата. Е, как е, фамилиите ли се разрастват, така ли се разпространяват нещата. Пример, поращам си братя в Милано, в Коста Брава. Е, какъв е механизма, на какво се гради доверието? Или всъщност приобщават хора от други страни? И второ, какво е отношението между мафията, камората, дрангетата, помежду им те а, е, а, е, конкуре, конкурират ли се или си сътрудничат? Как са уредени между тях нещата? Онореволе Стас, Периверди. Господин Штас. Благодаря. Съгласен съм с това, което каза госпожа Файон интересно беше много това, което споменахте за нарастващата организирана престъпност на Западните Балкани. И, ме интересува какво можете да кажете за сътрудничеството или липсата на сътрудничество с тази част от Европа. Това е важно и за нашето посещение в Сърбия. От името на Обединената левица, господин Зондегард. Благодаря. Благодаря ви за а, изложението. А, въпросът ми е подобен. А, той е свързан с това как а, е, е, са организирани връзките в, а, организ... в, а, престъп... в тези групировки. От Сан Лука как са тръгнали нещата, например? А, 16 години по-късно всъщност има престрелки. А, а, това трябва да се обясни по някакъв начин. А, другия ми въпрос. е свързан с един парадокс. Страната, в която има най-богато законодателство за борба с мафията. Там е най- строго това законодателство също. Там се водят най-много разследвания на мафията. Има а, антимафиотски полицейски служби. А е, всъщност това се оказва страната, в която е най-силна мафията. Как си обяснявате вие този парадокс? Също така ме интересува дали директорът може да каже нещо за връзките между мафията и политиката. С други думи, доколко мафията е проникнала в политическата система, а и в а, правната система. В каква степен а, мафията диктува политическия, а, съдебния дневния ред, законодателния дневен ред? Доколко управлява решенията на съда? госпожа Макинтайр. Екар. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че координаторът ни дойде. Ако иска той да говори, нямам нищо против да му дам на него думата. Но добре, ще продължа. Um, thank you very much for a very interesting... И така, благодаря ви за а, интересната презентация. И, и аз като не италианка ще се изкажа, но а, трябва да кажа, че много обичам да ходя на почивка в Италия. Въпросът ми е за идеята да се създаде специален а, отдел за борба с организираната престъпност в рамките на Европол. Антимафиотско звено. Смятате ли, че това би било полезно за борбата с организираната престъпност? Какво можем да направим на европейско равнище? Нещо, което да бъде по-ефективно, отколкото това, което успявате да постигнете на национално равнище. Председателката. ЕНП, господин Диасемир. Една минута. Благодаря. Сега аз няма да говоря от името на НП. В лично качество се изказвам. Това, което искам да кажа на господин Далфонсо е, че е, речта му беше забележителна. Напълно разбирам за какво говори, разбирам понятие иска да подчертае. Това е много полезно за нашата парламентарна комисия. В нашата парламентарна комисия говорим за едно законодателно предложение. Това е свързано с това, което вие казахте, господин Далфонсо. Според нас през годините се разраства и престъпността, и мафията. Едва ли изобщо можем да си представим какви са мащабите – Мятаме, че в центъра на нещата обаче е трафикът на наркотици. Имаме страни по происход, има канали, има крайни местоназначения Испания и Италия са транзитни страни, също така са и дестинации на множество пратки. Оттам пък е, имуществото, средствата придобити от тази престъпност се, разпред, се разпръскват из цяла Европа. Та много се радвам, че ни запознахте с вашите наблюдения. Мисля, че ще бъде много полезно да посетим обаче много тези страни. Говорили сме за идеята да се, да се създаде на европейско равнище, аналог на а, италианските антимафиотски а, организации. В рамките на Европол, например. Правомощията на Европол са ограничени, но като цяло мисля, че тези идеи са полезни, биха били а, полезни в а, практически план – мисля, че държавите членки са доста ефективно се справят с разследването, но не толкова добре на по-нататъчните етапи. Затова се предлага такава идея за Европол. И сега последни въпроси. Благодаря, госпожо председател. Накратко ще се изкажа. Някои от нещата, които исках да попитам, вече бяха засегнати, но ще ми се да поговорим за разследващите правомощия. Дали да има такива на европейско ниво, това е въпрос, който много от колегите вече повдигнаха. Четох сайта на Ла Република и това, което стана в Палермо преди няколко месеца. има предвид. Е, пишат се материали за задържани лица там. Е, хората, които успяват да избягат от е, правосъдието, е, са особено опасни. Един от тях вече се озова в Англия. Обединеното кралство отказва да го екстрадира, въпреки че е осъден на много години затвор. Какво става с тези разследвания? Какво става с съдебното сътрудничество? Знаем, че стават ужасни а, е, убийства. Знаем какъв е залога. Много е а, е, голям, но а, е, трябва ни ясно а, определение на мафия и а, престъпление на мафията. Разполагаме с инструмента Европейска заповед за арест, а, което би трябвало да спомогне екстрадицията. Тогава, когато е необходимо да се екстрадира едно заподозряно лице, заподозряно за връзки с мафията. Та, въпросът ми е защо, защо се оказва невъзможно да се екстрадира това лице от Обединеното кралство, след като има такива подозрения? Може би има проблеми в законодателствата на отделни държави членки, но тези неща ще трябва да се изгладят. Това е нещо много важно, според мен. И още един въпрос. Често пъти се, се прави традиционен анализ на мафията. Жан Франсуа мисля, че ще ни запознае по подробно с това. Той се занимава с това. Често пъти акцента пада върху наркотиците и други незаконни дейности. Но при а, това традиционно тълкуване често пъти се изпуска от поглед системата на а, организираната престъпност и начина по който системата и структурата всъщност се копира и на други места. В финансите, в политиката, в економиката. Работят хора, които участват, които са тясно свързани един с друг и в същото време са част от системата на трафика на наркотици, на оръжие и така нататък. И така, а, купища въпроси ви зададоха, но съм сигурен, че ще успеете да е, изведете основното от е, тези въпроси. Вече закъсняваме с половин час и е, наистина трябва да ви помоля съвсем накратко да отговорите. Евро и това и аз ще задам един въпрос. Господин Крочета вече каза, че е, постоянно го питат какво можем да направим сега. Е, мисля, че основната цел на нашата парламентарна комисия трябва да бъде улесняването на хармонизацията на правопорядъците в Европейския съюз, за да можем да улесним и полицейските и прокурорските си служби. Трябва ни един законодателен текст, който да хармонизира законодателствата, за да можем да почнем да говорим на един език. Смятате ли, че това би било полезно в борбата с престъпността, с мафията? Мафията е навсякъде в обществото. Ако всяка страна си следва собственото си законодателство, което е различно от това в други, е, няма как да се отбележи напредък на европейско равнище. Благодаря. Да, наистина накратко ще трябва да се изкажа, да отговоря, защото много малко време има. Ще се опитам обаче е, максимално точно и ясно да отговоря на въпросите. Организираната престъпност, е, престъпленията на мафията е нещо, което съществува и излиза извън пределите на Европа. Какво можем да направим в Европа обаче? По този въпрос. Ето на тези въпроси ще се опитам а, да се съсредоточа. Човек се учи всеки ден и а, можем много да се получим от историята, от най-новата си история. Сицилия е изнесла а, структурата си. Мафиотската си структура. Тя е клонирана в Америка. Това ни а, дава възможност да проследим типовете престъпления. Това са дейности, които са проникнали в различни а, елементи от обществото, често пъти а, и в законната економика. Говорих за андрангетата и за други групи, а, които са достигнали до а, Канада, например, и Австралия. Така че виждаме, виждаме този пренос от Сицилия или други части на Италия навсякъде по света. Да, в Италия има законодателство, което се опитва да се бори с мафията. Това винаги обаче се основава на някакви първоначални допускания. Това, което трябва да отчетем, е историята на законодателството. Това, с което се дава начало на възможността да се конфискува или да се иззема имущество на мафията. Това е много важен инструмент при борбата с организираната престъпност. Не бива да подценяваме а, обаче мафията в никакъв случай, защото тя е навсякъде в обществото. Има корупция в администрацията и в политиката. Някой зададе въпроса за връзката с политиката и редица дела са гледани при нас, където политици от най-различни нива съвсем явно е било демонстрирано, че са участвали в операции на мафията. Та имаме доказателства за това, че мафията е проникнала всяка една прослойка от обществото и на много места в Европа. Много е трудно за повечето държави в Европа да си дадат сметка за мащабите на мафията. Мафията не е една организация от хора, които се занимават само с отвличане или пране на пари или трафик на наркотици. Сега, а, когато сме работили с информатори от мафията всъщност, сме установявали това, което знаем, че веднъж в мафията човек никога не може да я напусне. Всъщност това е едно подземно общество, което вирее под нормалното, основното общество. Много е трудно в Европейския съюз да се разработи законодателство, което да се справи а, е, с този проблем, защото много трудно се идентифицира проблема. Много е трудно да се хармонизира законодателството. Е, много е трудно да се определят законодателните параметри, които е, по такъв начин, че те да са адекватни спрямо е, предизвикателствата. Аз се опитах да очертая това огромно предизвикателство. Говорих за заповедта за арест, говорих за оперативните трудности. Сега, оперативно ние доста добре си сътрудничим с новите държави членки на Европейския съюз по източната граница на Европейския съюз. Чудесно сътрудничество наистина има между нас. Говорим на същия език. Много бързо се организираме, срещаме се, имаме съвместни акции. Но когато сме изправени е, пред е, проблеми от такъв мащаб, тогава а, националните граждани, е, граници извинете, на а, законодателството никак не ни помагат при разследването. Нека да ви дам един пример. Например, Испания – когато се опитваме да задържаме имущество на калабрийска групировка в Испания. Да, можем да го направим. Това свързваме се с колегите от Испания. Организира се разследването и те успяха да задържат това, да изземат това имущество. По наша молба. Но трябва да се действа по-бързо. Смятам обаче, искам накрая много ясно да си отправя посланието, смятам, че е, Европейския съюз не бива да изпуска тази възможност, е, която бе спомената на погребението на генерал Делакеза, беше убит от а, а, мафията. На погребението му се каза, че докато се, докато се по време на обсадата на, Карта, на Картагена а, разговорите и плановете продължават да се пишат, да се правят, да се организират единствено в а, а, Рим. Е, заради това пада всъщност Сагунто, защото не сме а, защото не успяваме да локализираме а, е, усилията си там, където те са най-нужни. Мафията е много мощна организация. И при вас, е, може би, във вашите страни а, е, да има а, атентати, които са организирани и се изпълняват от мафията, но а, при нас това е най-явно и е, трябва да е, си сътрудничим и да обединим е, усилията си. Та, още два оратори ще се изкажат, но е, искам да ги помоля е, много бързо е, да го е, направят, защото с 35 минути вече закъсняваме. Съвсем накратко, ако обичате. Благодаря. Госпожо председател, благодаря господин директор, господин Далфонсо. за целият ентусиазъм, с който ни поднесе положението в Италия и не само в Италия. Подценяването на феномена е, е, голям проблем. Първоначално има такова подценяване в Италия. На мафията се е гледало като нещо, което засяга единствено Южна Италия, но сега се вижда колко колко широко разпространена, колко дълбоко е проникнала и в Италия, и в цяла Европа, и отвъд Европа. Директорът каза, че хармонизирането на правния ред би, довел, би довело до общоевропейски структури за борба с организираната престъпност и мафията. смятате ли, че присъствието на мафията в Европа обаче е, а, е, е, е копира, отразява а, южно-италианските структури, като Дрангетата, например? А, или смятате, че европейските структури са по-различни, с различни области на дейност? да, а хората копират мафията на други места, но това не на всяка цена означава, че тя самата се е разраснала. Тоест може да е подобна една организация на друго място, на дрангетата или на върванчалната мафия, но да е независима от нея друг въпрос. С въвеждането на превентивните мерки в Италия, изземането и конфискацията на имущество придобито по престъпен път, е, това доведе ли до спад в престъпността или просто е, до е, възстановяване на част от имуществото? Благодаря ви. Благодаря ви за презентацията. Наистина е много важно да споменем, че проникват тези мафиотски структури на много места, включително и в Латинска Америка и някои дори полицейски органи, съдебни органи, цели местни и дори национални правителства. Виждате, значи, колко е важно социалното измерение на това явление. Сега по въпроса за запора, господин Далфонсов, моята страна мога да дам пример в този смисъл. Защото един съдя налага запор върху самолети и автомобили, дори кораби и ги дава за ползване на правителството и на съдебната власт, която да ги използва. Тоест, виждате, че в Испания това зависи единствено и само от добрата воля на един съдя. С други думи, инструменти има. остава сега да се ползва. Благодаря. Bene, grazie. Eh, mm, ovviamente quando io parlo... Благодаря. Очевидно, когато говоря за мафиотски организирани структури, аз не говоря вече за Италия, говоря по-общо. Камора и Ндрангет и, и мафията са организации, които традиционно произхождат от Италия, но също толкова опасни са албанската, руската, китайската, нигерийската мафия. И те използват незаконни приеми за трафик на хора, например. Всъщност трябва да се вгледаме в явлението и проблемът според мен, освен економическите вреди, и аз на тази тема няма да се спра, тъй като не съм специалист, но второто най-важно последствие – е организираната престъпност. Европа в днешно време би могла да противодейства на това явление, но когато говорим за отнемане на имущество и стоки, това е основополагащо, тъй като то води до ограничаване на дейността на мафията въобще. Става дума за иземане на огромни средства. И това става чрез конфискация на имущество и се оказва, че престъпната дейност не е толкова печеливша. Именно по този начин ние можем да отрежем клона, на който стои организираната престъпност. Депутатът от Испания а, спомена нещо, именно за това, че един съдия може да постанови конфискацията на имущество. Имаме две сгради, които ние ползваме, а всъщност те са отнети като престъпна облага. Ето ви случай, в който отнетото имущество може да има много положителен ефект. В Северна Европа не съществува този вид престъпна дейност, затова е толкова лесно и там да навлезат престъпните групировки. И по този начин те завземат определени области. Ето, това е престъпната опасност, пред която сме изправени. Благодаря, господин директор, за това, че ни дадохте възможност да се получим от вашия опит и за това, че ни припомнихте каква е същинската цел на тази комисия. Благодаря и за откровенността, с която споделихте своите познания Надяваме се да се срещнем с вас отново на някое следващо заседание. И сега веднага давам думата на директора на Европол, господин Роб Уейнрайт. Благодаря ви, че сте тук и моля да ни извините, че закъсняваме. Не се опитвам да ви спра да вземете думата, но много ви моля, задавайте въпроси. Нямаме време за вашите размисли. Господин Уенрайт, бихме искали да чуем оценката на Европол за организираната престъпност, особено предвид казаното от директор Далфонсо за разликите между наказателните системи – и начините по които престъпните организации пускат корени в Европа и онова, което е необходимо да направим, за да се противопоставим на този вид престъпност. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, добро утро. Господин Далфонсо, също така благодаря ви, че ме поканихте да чуете нашето виждане за организираната престъпност. Приветствам парламента за създаването на тази комисия. Отдавна трябваше да бъде направено това. Аз отдавна смятам, че парламентът трябва да има по-съгласувана подход и целенасочен подход по отношение на организираната престъпност, като имаме предвид колко много граждани са засегнати от организираната престъпност. Европол а, е за създаването на тази комисия и ще й окаже максимална подкрепа през идните години. Предизвикателството, пред които се изправя тази комисия е всъщност да се насочи вниманието към същината на тази престъпна дейност, която е изключително сложна. Тя е сложна от политическа гледна точка, засяга огромни сектори от обществото и вече е изградена доста стабилна политическа рамка, предвид и мерките взети в хода на политическия цикъл. Така че бихте могли да се насочите към основни аспекти на това явление. Предизвикателството ще е голямо, госпожо председател, тъй като вие наистина трябва да обърнете внимание на същинските въпроси, по които парламента може да допренесе. Европол си има конкретна роля. Ние подпомагаме властите на държавите членки да водят тази битка през изминалите 20 години, откакто съществуваме. Това е една област, в която основните отговорности за противодействие срещу престъпността са на държавите членки. Европол не поема тази отговорност вместо тях, всъщност ги подпомага, за да могат държавите членки да водят борбата срещу престъпността ефективно. През изминалите 20 години ние водим една тежка битка за да съхраним доброто име на нашите партньори. Не беше лесно, не сме успели до край, но сега това е по-наложително от когато и да било преди. Все повече оперативни разработки имаме, които постигат успех и аз смятам, че ние даваме своя а, самостоен принос а, в Европа. Имаме а, огромни експертни знания, а, също така и в борбата срещу тероризма. Имаме около 800 а, служители в а, Хага, в седалището на организацията. Те са привлечени от различни правоохранителни организации в цяла Европа всъщност имаме около 150 офицери за свръзка. Това са оперативни работници от държавите членки, от други европейски държави, които имат всички оперативни правомощия те се намират в тази сграда, работят съвместно с анализаторите, използват базите данни всеки ден. Това наистина е един оперативен център за борба срещу организираната престъпност в Европа. Една уникална среда за оперативна работа, която се подобрява всяка година. Тази общност от оперативни работници от анализатори подпомагат 4000 операции, трансгранични операции, които се правят срещу най-сериозните престъпни организации в Европа. Днес бях помолен да представя оценката на Европол за организираната престъпност в Европа. Доста чухме тази сутрин за конкретната проблематика в Италия. Мафията там си остава сериозна заплаха за сигурността не само на Италия, но и на цяла Европа. Съгласен съм с направената оценка, предвид оперативната работа, които ние извършваме и оценките, които сме подготвяли. Е, чух и въпроса на госпожа Борселино. Да, различни а, проявления имаме на мафията в различните части на Европа. На някои места в Европа сме свидетели на подобни семейни, кланови, организирани престъпни групи. На други места моделите се различават. Примерно по-динамични, по-аморфни структури, които не произхождат дори от една етническа е, група, а всъщност привличат хора от различни народности съвременни синдикати на организираната престъпност, е, които инвестират в най-различни престъпни дейности, е, дори и в законната економика. Съвременното естество на организираната престъпност в Европа е такова, че то е много динамично, гъвкаво, възползва се от новите възможности, които му се предоставят, особено чрез интернет, възползва се от слабостите в световната економика в момента и експлоатират гражданите и правителствата. Това, което наблюдаваме в Европа е организирана престъпност, която е многообразна и Традиционната мафия е важен аспект на тази дейност, но тя е само една от много ликите проявления на престъпността. Политиката на Европейския съюз, цикъл на определене на политиката е насочен към определени приоритети в борбата срещу организираната престъпност. Киберпрестъпленията са сред а, тези приоритети, но има и други измерения. Тук отправен поглед и към Балканите, които се превръщат в ключов елемент на престъпността, растящата роля на Западна Африка в наркотрафика и трафика на хора – и каналджейството. Всъщност ние проследяваме еволюцията на заплахите в Европол от дълги години изготвяме годишна оценка на заплахата от организирана престъпност от 2006 година насам. Сега ще се спра на основните тенденции. Тези гъвкави групи опера... Е, извършват е, своята дейност е, в райони, които имат различна подсъдност. Има сътрудничество между различните групи и националности. Групите като албанските, литовските, например, които имат най-добро ресурсно осигуряване, са пуснали корени в Италия и имат много разнообразен портфел от престъпни а, деяния, които извършват. Дори смятаме, че има връзка между организираната престъпност и а, тероризма в много области, особено що се отнася до финансирането на терористични актове и действия въобще Появяват се и нови разновидности, измами с въглеродните квоти, фалшификации. Те са разпространени из цяла Европа, не само защото се появяват много нови възможности в интернет, но и защото законодателите все още не са озряли за установяване на тези престъпни деяния. И поради това сме свидетели на огромни вреди на економиките. Ще ви дам един пример за една оперативна разработка, проведена от е, Гражданската гвардия в Испания с участието на представителите на други държави. 3000 е, е, кутии с фалшифицирани лекарства бяха иззети в Европа се разпространяват фалшификати на много медицински препарати, които нанасят огромни вреди на гражданите. Освен това има и друга тенденция. Участие в фалшифицирането на валута, за да се финансират други видове престъпност, като например трафика на наркотици – Престъпните групи също така се възползват и от инфраструктурата, транспортната инфраструктура, контейнеровозите. Изключително трудно е да се осъществява контрол там с оглед на охраната на границите. Огромният брой контейнери, които се превозват по море всеки ден, е толкова трудно да бъде контролиран и е много трудно да се контролира какво има на входа на огромните пристанища в Европа. Това може да стане единствено и само ако се реагира много интелигентно на престъпността корените за контрабандата, за трафика, както казах вече, се разпростират далеч. Западна Африка вече споменах, има различни входни точки за кокаина, за хероина в Испания, в Португалия – Границата между Гърция и Турция се превръща в нещо изключително важно в момента предвид вътрешната сигурност на Европейския съюз, особено що се отнася до нелегалната миграция и каналджейството. Та тези нови а, тенденции а, предполагат Европа да е по-активна, да има по-активна съгласуваност на а, действията. И основна отговорност за прилагането на мерките за сигурност на национално равнище си остават а, на държавите членки, но те сами не могат да се справят. Те трябва да са част от а, а, единни действия за борба срещу тероризма и престъпността в Европа. И това е от основните функции на такива институции като Европол. Да изпълнят именно тази цел, да се реагира по-ефективно, в цяла Европа на предизвикателствата, пред които ни изправят тероризма и организираната престъпност. Аз споменах въздействието и върху економиката в момента. Не бива да забравяме, че организираната престъпност е, е скрита и има пряко отражение върху финансовата криза. Економическата среда в момента означава, че стопанските субекти са по-язвими. Имаме 100 милиарда евро, които губим от данъчната система и пропуските в нея. Голяма част от тези средства вероятно потъват в джобовете на организираната престъпност, която много бързо се приспособява и към интернет престъп, а, престъпленията. 100 милиарда евро не се вливат в законната економика. Това са средства, които правителствата трябва да имат, за да могат да преодолеят економическата криза. Не бива да си затваряме очите, но има пряка връзка между способността на държавите да възстановят тези средства и да се противодейства на организираната престъпност в Европа. Контрабандата на цигари ни струва 10 милиарда евро всяка година. Пак това са средства, които не се влизат в, вливат в хъзните на държавите. Имаме увеличаване на безработицата, което означава, че гражданите стават по-уязвими от привличане към престъпните групировки. Затова ние трябва да удвоим усилията да се борим срещу организираната престъпност и всички нейни проявления в Европа. И трябва да отправим ясно послание към престъпниците, да им кажем, че ние сме по-силни пред лицето на тази нова заплаха. Трябва ясно да кажем на гражданите, че ние полагаме максимални усилия, за да ги защитим от тези нови заплахи а, и на улиците в нашите общества. Киберпрестъпленията са от особено значение. Зная, че по-късно тази тема ще бъде обсъждана в комисията, но като знаем за стотиците милиарди евро, които економиката а, губи, от този род престъпления. Ние полагаме огромни усилия в Европол и сме изключително удовлетворени от инициативата на министрите и Европейската комисия за нов център за киберпрестъпленията в Европа, който ще бъде сформиран през 2013 година. Полагаме основите в момента и Надявам се, че това ще бъде в центъра на усилията срещу киберпрестъпленията и предотвратяването на този род престъпления, които нанасят вреди на нашето общество. Понякога в материално измерение имаме хиляди жертви на сексуална експлоатация на деца в Европа. Това е една разнообразна картина на престъпната дейност. Е, това, което се случва в Италия, не е непременно същото, което се случва в Литва, в е, Североизточна Европа. Това, което забелязваме като проявление на Западните Балкани, не се случва другаде. Имаме обаче 4-5 епицентъра на престъпна дейност от страна на организираните престъпни групировки. Това са центрове, чрез които престъп, престъпността навлиза в Европа. Оттам се преразпределят стоките в цяла Европа. И там се срещат тези престъпни групировки, за да си координират дейността в Европа. Финансирането на организираната престъпна се управлява по определен начин, след което се канализира към различни незаконни дейности. Има такива възлови а, места в цяла Европа и е много важно ние а, с единодействие да а, се насочим към тях. Имаме отлични примери за съвместна работа в Италия, но трябва да бъде направено така и в а, другите райони. Какво трябва да направим? Както вече казах, трябва да има единодействие, да сме по-силни и с обединени усилия да борим организираната престъпност. В Европол ние трябва да сме подпомагащ орган на международното сътрудничество. Сами не можем да се справим. Разчитаме на тясно сътрудничество с властите в държавите членки. Създаването на един нов регламент за Европол трябва да преодолее основно предизвикателство, именно подобряване на качеството на обмена на информация с Европол. Без информация не можем да си вършим работа. Та, без тази информация ние не можем да достигнем до разкрития на престъпната дейност в цяла Европа. Трябва да измислим по-интелигентен начин да мотивираме следователите в държавите членки. Те да възприемат европейската перспектива своята работа, а не националната. По всяко основно разследване на тежка престъпност има международно измерение, което излиза извън подсъдността на конкретната държава. За момента нагласите, а, културата, националните политики, процедури, които се прилагат, не са усъвременени достатъчно, за да се а, справим с това предизвикателство. Така добре, както си мисля, че трябва да го направим. Ние в Европол усъвременяваме своите служби. Вече 20 години осъществяваме реформа в работата. Ще приобщим и този Европейски център за борба срещу киберпрестъпленията. Другата основна линия на работа е тероризма и организираната престъпност. В областта на организираната престъпност насочваме усилията си към италианската организирана престъпност. Заедно с италианските власти и други власти извършваме оценка на заплахата – от това явление, но работим активно и в други области, които са източник на загриженост. Има много мобилни и престъпни групи от източна Европа, които развиват дейност в поне 20 държави членки. членки. Освен това, обръщаме внимание на проблемите в Централна и Югоизточна Европа. Това са все важни е, елементи, на които трябва да обръщаме внимание в борбата срещу организираната престъпност. Е, Европейският парламент има важна роля да изиграе. Това е гласът на обществеността. Това е начин за постигане на легитимност. И парламентът трябва да съдейства за постигане на онова, което спомена господин Алфонсо – Тоест да използваме въображението на обществото и да не подценяваме извършваното от организираната престъпност. Последиците са видими в обществото. Престъпността засяга а, стопанската дейност, конкуренцията и води до разпространение на наркотици почти на всеки ъгъл в големите градове в Европа. И смятам, че обществеността все още не осъзнала колко тежки са последиците организираната престъпност. И тази комисия и Европейският парламент могат да съдействат за а, осъзнаване на последиците. Освен това, парламентът е и бюджетен орган той може да осигури необходимите средства, може да осигури приоритизиране на тази дейност. Все пак, ние сме изправени пред една незаконна економика, която води до загуби, равняващи се на милиарди евро. А можем да и от възстановим поне част от тези средства и да бъдат вложени те в економиката, за да се вози тази, води тази битка срещу престъпността на едно по-високо равнище. Аз очаквам а, от тази комисия да даде своя принос. Очаквам работата на комисията Либе. Изключително е важно да има взаимодействие за да можем да усъвременим способностите си за борба срещу престъпността и разчитаме на вашата помощ. Надявам се, че регламента за Европол ще осигури а, онези а, елементи, които ще позволят да се изгради една по-гъвкава система за обмен и съхранение на информация. Що се отнася до подкрепата на Европол за тази комисия, аз вече казах на госпожа Алфано, че може да разчита изцяло на подкрепата на Европол. Ще предоставям на тази комисия един от нашите експерти за оказване на постоянна подкрепа в специализирани области на които ще обърнете внимание. Тези експерти ще бъдат на разположение на комисията. Оценките за заплахата, които вече споменах, също могат да бъдат представени на комисията. Може да разчитате на пълната ми подкрепа и аз се отнасям с огромно уважение към вашата комисия и сериозната работа, която тя е подела. Благодаря. Благодаря, господин директор. не само за това, че приехте нашата покана, но и за това, че ще продължите да ни оказвате подкрепа. Това е изключително важно. Ние трябва да знаем какво се прави а, по отношение на програми за спешни действия и вие сте специалисти в тази област. И сега давам думата веднага на координаторите на групите. Имате по две минути, в противен случай ще ви прекъсна. Госпожа Матя. Uh, uh. Благодаря за толкова интересното експозе и пълно всъщност. Когато разглеждаме развитието на организираната престъпност, стигаме до извода, че това е държава в държавата, общество в обществото и ни штръкват косите от страх. За съжаление, не съм сигурна, че наистина ние сме ви дали на вас, Европол, всички необходими оперативни инструменти, за да действате да противодействате по-точно на тази организирана престъпност. Надявам се, че създаването на тази парламентарна комисия Крим ще може поне още малко поне да ви помогне в високоблагородната ви задача. Така или иначе, съжалявам, че бюджета, който гласуваме от година на година, не е толкова щедър, колкото са щедри в самофинансирането си престъпните организации. Надявам се, че и Центърът на за борба срещу киберпрестъпността, който скоро ще заработи в Европол, също ще даде резултати. Желая му добра сполука. И сега искам да попитам малко повече за взаимодействието между тероризъм и организирана престъпност. Казвате, че има канали за финансиране между тези две сенчести сфери. И дали може нещо по-подробно да ми кажете, господине? Благодаря. Е, Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря ви, господин Вайнрайт, за информацията, която споделихте с нас. Искам да добавя обаче нещо. Организираната престъпност днес не е толкова влиятелна, колкото преди 20 години. Говоря за Латвия. При нас имаше много групировки преди 20 години. Сега вече няма толкова много. Аз съм а, работил в полицията, в службата за борба с подобни групировки. В днешно време а, по-явният проблем, най-сериозният проблем е корупцията и последиците от а, корупцията, а, които имат а, доста сериозно отрицателно въздействие. Трябва да се съсредоточим върху борбата с корупцията. За съжаление, в момента Латвия е, е в дълбока криза и е, последиците от корупцията и организираната престъпност са толкова силни, че е, застрашават самата държава. Миналата година Латвийският парламент бе разпуснат именно поради корупционен скандал. Давам си сметка, че трябва да предприемем мерки за борба с корупцията, в това число и законодателни. А, организираната престъпност е особено изразен проблем. А, трудно е а, една държава сама да се пребори с него. Та, ако сътрудничеството между страните не е ефективно, а с какви инструменти, резервни инструменти вие разполагате? Председателката, благодаря. Господин Нютон Даналде. Благодаря, господин директор. Изключително интересно бе изложението ви. Сдаваме е, си сметка, че не успяхте с всичко да ни запознаете и ще се радваме и пак да идвате при нас и в бъдеще. Както казахте е, накрая, е, нещата се свеждат до това да се информира обществеността ако информираме обществеността, наистина хората ще са буквално бесни и ще оказват реален натиск върху лидерите си. Защото лидерите не действат, докато не, им се окаже натиск. Аз имам много въпроси, но искам да кажа, че идеята за 4-5 епицентъра на организираната престъпност в Европа е е, е много интересна. Може би е, твърде много Джеймс Бонд съм гледал, но не си представям как е, всичките тия офиси как, как, как, как работят? Трябва да има някакви сгради, трябва да имат компютри, сигурно са няколко 4-5 небостъргача в Европа. Ма не си го представяме. Е, едва ли си седят по домовете? Може ли малко по-ясна картина да ни а, обясните? Как работят, как действат тия епицентрове? Как изглеждат? Благодаря. Господин Кирко Пекер. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Уейнрайт и, е, и да го приветствам тук. Ние сме се срещали с него и преди. А, особено ни е помагал в а, комисията Либе, като ни е запознавал с дейностите на Европол. Няколко въпроса имам два. А, разглеждали сме правомощията на Европол многократно. Аз съм казвал, а, че има, а, има някои области, а, които е нормално да а, а, дойдат в ръцете на Европол. А, смятам, че би било полезно и за вашата работа, и за нашата борбата с а, сериозната престъпност а, да се разшири мандата на Европол. Вие смятате ли, че това би било полезно? Обаче съгласен ли сте? И ако да, какви нови правомощия а, смятате, че трябва да придобиете? Втория въпрос. Е, наш, това е една много важна парламентарна комисия, е, която има много важен мандат. Е, изумяват ме обаче действията на собствения ми парламент да се, да се спрат временно преговорите по е, два много важни а, е, за тази област а, е, доклада. А, заповедта за разследване и данните за пътниците. Това е мой доклад в време, когато сигурността особено, са особено важни. Не мисля, че парламентът е достатъчно сериозно гледа на тези въпроси. Аз това го казвам за протокола. Не очаквам от нашия гост да е в състояние да коментира това, което казах. Благодаря. Господин Сондегард от е, е, Обединената левица, две минути. Благодаря. Благодаря ви за е, информацията, с която ни запознахте. Два въпроса има. Първо, директорът спомена трафика на хора. Бих искал да получа малко повече информация за онзи трафик на хора, който е свързан с незаконния труд. В Дания повечето големи строителни а, и санитарни компании а, превъзлагат постоянно работата си и има една верига от подизпълнители. В крайна сметка се стига до един голям незакон, незаконен пазар на труда, където не се плащат данъци и а, хората работят а, в ужасни условия. Те са като роби. А, затова искам да знам а, малко повече какво мислите и по какъв начин това е свързано с организираната престъпност. Втория ми въпрос. Казахте, че в повечето големи разследвания на национално ниво, разследвания на организираната престъпност, има и международно измерение. Съгласен съм, но искам да знам дали става въпрос за чисто европейско измерение или такова, което се простира извън Европа. И също така, в тази връзка, какви са отношенията между Европол и Интерпол? Защото когато престъпността се простира извън Европа, трябва да се осигури и сътрудничество на Европол с Интерпол. Пак давам думата сега на директора. Господин директор, често пъти ни а, е, припомнят какви са целите на тая временна комисия и а, е, какъв принос се очаква да даде. В е, общоевропейската борба с организираната престъпност. Когато се сформирахме, казахме, че това е една а, забележителна възможност, която не бива парламентът да изпуска. Вие а, споменахте няколко пъти за сътрудничеството и, и, и партньорството. Това според мен са ключови понятия. Ако може да кажете, вие какво мислите за това? Не мисля, че има област, която да, от, която да е иммунизирана срещу организирана престъпност. Нито пък има а, иммунизиран от организирана престъпност срещу организирана престъпност район в а, всичките 27 държави членки. Знаем, че се перат пари, Но не бива да забравяме, че преди няколко години една от най-напредналите криминални структури, не само в Европейския съюз, а изобщо, успя 28 милиона евро да завърти за един ден. В Белгия беше това. Сега, е, тия средства бяха задържани, обаче колко пари не успяват да бъдат е, задържани и ежедневно се изпират. Какъв е капацитета на организираната престъпност и те се възползват от е, повърхностните познания в редица държави членки по отношение на този проблем. Аз не мисля, че има а, а, област, а, която да бъде защитена някакси иммунизирана срещу организираната престъпност. Затова смятам, че трябва да укрепим а, Европол. Европол трябва да се превърне в а, агенция, която да се ползва с доверие а, от всички държави членки. Те трябва да са склонни да си сътрудничат, защото в противен случай. А, е, няма как да се изпълни целта на организацията. Благодаря ви за въпросите, благодаря ви и за коментарите. Мисля, че разполагаме с доста явни данни и доказателства по много от тези въпроси. аз виждам от вас, че вашият интерес е особено явен. Няма обаче категорични доказателства за връзката. Имаме внос, например, в Западна Африка. Имаме внос на наркотици и сведения, че приходите от тия наркотици се използват за финансиране на тероризма, в това число Ал-Кайда. Само, че доказателствата не са достатъчно категорични, както казах, но определено имаме повод за тревога. По отношение на коментара сега за напредъка в Латвия, Запознал съм с въпроса, с националния комисар Кузи се срещнах миналия месец на посещение в Латвия. Много работа е свържена а, и то в, в момент на урязан полицейски бюджет заради кризата. Сега, да, вече въоръжени банди по улиците няма. Само, че оръжията а, а, бяха сменени с по-скоро виртуални е, оръжия. Имаме кражба на самоличност, имаме проникване, а, а, имаме а, заплахи. А, та, естеството на опасността се промени. Да, вече не, не по улиците заплахата. По-скоро имаме една по- по- проникновена форма на организираната престъпност, такава, която е достигнала до доста по-широки територии. А, както казах вече, е, е, мисля, че е много важно да има по-добра обществена е, осведоменост. Обществена, обществената осведоменост е най-богата, най-широка по отношение на тероризма. Само, че нещата не са съразмерни. Ние знаем, че организираната престъпност а, причинява много повече щети за гражданина, отколкото която и да било форма на тероризма. затова разбирането, осведомеността а, не са а, съразмерни. Не мисля, че има някакви е, конкретни големи е, сгради, в които седат големите шефове. Вече нямаме такива големи шефове, шефове на мафията, според мен. А, да, в Италия все още може би има такова едно понятие, но в други части на, части на Европа не мисля, че толкова иерархично са подредени нещата. Те са по-древни, имат по- дребни щабове, централни офиси и, и по доста по-незабележим начин действам. Съгласен съм с господин Къркоп. в момента не знам дали а, дали е, в момента може да се говори за повече правомощия на Европол. Е, Лисабонския договор доста ясно поставя е, мандата на организацията. Това не е организацията, която трябва да има изпълнителни правомощия. По-интелигентно трябва да подходим. И, е, това е свързано с казаното от госпожа Алфано. Трябва да се съсредоточим върху сътрудничеството и партньорството. Европол дава механизма, имам, който да подобри общия отклик, общата реакция на организираната престъпност в Европа. Трябва да го ползваме, за да укрепим общите стандарти на национално равнище за борба с организираната престъпност, да укрепим инструментите за борба с киберпрестъпленията, за прането на пари Ето това е, е моята представа за агенцията, която представлявам е, и мисля, че в това е, в това е бъдещето. Да, не, не мога да е, е, говоря е, за реакцията на британското правителство. Надявам се обаче Обединеното кралство да не загуби добрата си репутация на пионер в полицейската дейност в международен план водеща роля в разработването на европейски законодателни инструменти в Европейския съюз. Надявам се да успее да защити репутат, репутацията си в това отношение Великобритания. И накрая за трафика на хора. Следим еволюцията на този проблем. А, той се премести. Е, той беше нещо, което беше извън Европа. Ставаше въпрос на търговия с деца и с жени за целите на сексуалната експлуатация. Основно беше азиатски този проблем. Или оттам проистичаше. Сега обаче а, нещата се преместиха в а, Европа и а, наистина става въпрос за незаконен труд. А, е, не става въпрос за граничен контрол, за шенген, шенгенск за Шенген а, а, нещата са много по-големи. И наистина прав сте, често пъти става въпрос за трудова експлоатация. В земеделието, в строителството, в хотелиерството. Много често а, работят хора, които са обект на трафик и работят а, при нечовешки условия в тия отрасли срещу нищожно заплащане. Да, това е и глобален проблем – Именно за това един от основните ни партньори е, е точно Интерпол. Рамката на политики обаче на Европейския съюз е уникална. Само в Европа можем да гарантираме максимално последователни и съгласувани действия при борбата с организираната престъпност. Ще ми се в целия свят да беше така. Това, това да беше в глобален мащаб, което имаме ние в Европа, но за съжаление не е така. Но нека ние поне да не изпускаме тази си възможност и да си сътрудничим максимално тясно и с партньорите си по света. Председателката благодаря. Съвсем накратко госпожа Матьо. Благодаря. Искам да задам един въпрос, свързан с преноса, нелегалния пренос, контрабандата с цигари, с квоти въглероден диоксид, с, с каналджийство, с, с търговия с хора. Никой обаче не споменава търговията и трафикът с оръжия ловно оръжие или бойно оръжие. Може да са пушки за стрелба, може и да са с халосни патрони, може и да са калашников. Еднакво удобни са да се убие човек и с едното и с другото оръжие. Случи се наскоро в Марсилия. Сега обаче въпросът ми е дали има статистически значим трафик на оръжие. Знам, че има различни видове оръжия, бойни оръжия, както казах, които се изнасят и с които се търгува в държавите от развиващия се свят, където има войни. Ние тук в Европа не сме във война, но има ли такива такъв вид трафик. И освен това той дали е духодоносен за мафиотите, за да могат, за да евентуално му обърнат те повече внимание. Благодаря. Si è detto già dei collegamenti eventuali tra mafie e terrorismo, ma ci sono risultati Накратко искам да кажа нещо. Вече говорихте за евентуалните връзки между мафията и тероризма. Има ли обаче връзки между отделните форми на мафията в отделни европейски страни. И също какво мислите за екомафията? Малко се говори за това, но това е източник на а, сериозни приходи и съответно и економически щети. После а, съвместното разследване, звеното за съвместно а, разследване. А, защо не се е, увеличат усилията по съвместните екипи за разследване? Мисля, че те могат да бъдат особено полезни. Това казвам във връзка с засилване на сътрудничеството в разследващите дейности. Госпожа Макинтайр, благодаря. Две неща. Мисля, че е, господин Къркоп говори за а, това какво направи а, Европейския парламент, а не Британския а, парламент. Става въпрос за отказа да се работи по тия така важни досиета. А, моя въпрос обаче е, е свързан по-скоро за, е, е свързан по-скоро с а, нещата, че, е, с това, че нещата вече са много по-обтекаеми, че вече няма големи босове. А, това е една идея, която отдавна се е, промъква и това би предполагало един нов подход към борбата с организираната престъпност. Там, а може би имате някаква идея за това как се променя поради променената структура на мафията и е, подхода към борбата с, борбата с организираната престъпност. Заповядайте, господин директор. А, благодаря. Трафика на оръжия. Да, това си остава една от основните а, форми на организирана престъпност. А, групировките имат нужда от огнестрелно а, оръжие. И ако има някакви тенденции, госпожа Матио спомена а, Калашников. Да, а, имаме данни, че се използва конкретно Калашников, а не, а не, а не пистолети да, да, определено тенденцията е за трафик на по-тежки оръжия в много части на Западна Европа най-вече. Това е източник на сериозни тревоги за обществената безопасност и сигурност, разбира се. Да, може би нещата водят началото си с този трафик войните, Балканските войни преди 30 години. Поддържат се контакти и имат доста останало оръжие там. От друга страна, много от доставките се организират и по интернет. В САЩ определено има такива мрежи. По отношение сега на сътрудничеството между отделни мафиотски групировки в отделните страни, да, все повече такова сътрудничество имаме за повече връзки. Е, вече нещата не са таки, е, така етнически сложени. Вече турски с албански, с британски е, мафиоти си сътрудничат, като всеки отговаря за различни етапи от доставките на незаконни стоки. Та има, има разпределение на труда и в незаконната економика сред отделните групировки. Което мисля, че е по доходоносно, отколкото а, дори в миналото. А, дали италианската мафия така а, работи? А, може би не, може би по-традиционно е построена, а, но има нужда от допълнително сътрудничество между а, а, европейските органи и Италия, да кажем, и други държави членки. Екопрестъпленията нямаме е, много опит в това отношение. Да, аз не съм разбрал това, което каза е, господин Къркоп. Е, аз бях разбрал за британското правителство, така че моля да забравите това, което казах. Мисля обаче, че всички държави членки трябва да отдадат дължимото внимание на борбата с организираната престъпност и европейското сътрудничество в това отношение. Е, има много други въпроси, на които нямам време да отговоря. Е, предполагам обаче, че трябва да преминете нататък по дневния си ред и ще спра до тук. Благодаря ви, господин директор. Благодаря за това, че отзвахте на поканата ни. Ще имаме възможност и в бъдеще да се виждаме. Искам да подчертая, Още веднъж е много важно да се възползваме от е, възможността, която имаме да разговаряме с хора като вас. С това обаче изчерпваме първата част от нашето заседание. Остана един а, е, оратор, Жан-Франсуа Геро който е а, представител на разследователските органи а, на, във Франция на най-високо равнище. Той е специалист а, по организирана престъпност. По същия начин ще процедираме. Даваме му а, думата а, и след това ще изслушаме въпросите на членовете на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, добър ден. Днес сутринта аз съм лично лице. Това искам да го почертая. и следовател, а не съм представител на френски орган. Днес имаме четири основни стратегически предизвикателства в областта на борбата с престъпността в Европа. На първо място това са големите криминални организации с международен характер – някои представляват всъщност нещо повече от класически бандитизъм. Това не са класически мафии вече, т.е. това са нещо повече от тайните общества, за които бях, с които бяхме свикнали. И тук характеристиките също биват четири. На първо място тези криминални организации вече са поликриминални, т.е. нямат конкретна специалност а и се възползват от всички опортунистични възможности, които им се изправят, които им се предоставят. Това са софистицирани префинени организации, които използват нови технологии и ги използват хищнически. Т.е. няма значение дали това са спортни залагания, дали са наркотици, дали са хора. Т.е. нямат специалност, минават от една е, област към друга. Т.е. не можем да ги класифицираме по вид криминална дейност а по-скоро можем да ги класифицираме по структурата им. Втората характеристика е свързана с това, че тези големи организации са много често териториално организирани, т.е. могат да се вкореняват, да проникват бързо в средата си и да създават нещо като престъпни биотопи. И това всъщност до голяма степен обяснява тяхното могъщество те, освен това, не са статични, а се развиват. Това са италианските мафии, например, или албанските мафии, които се разпространяват в цяла Европа само за няколко десетилетия. Тоест, виждаме как много структури криминални структури, за разлика от държавните структури, са много по-гъвкави и много по-мълчаливо и по-бързо проникват е, там, където искат да проникнат. Следваща характеристика е тяхната жилавост, тяхната гъвкавост. Те са особено адаптативни и приспособими и много съпротива оказват когато се опитват да бъдат, властите се опитват да ги изкоренят. Четвъртата им орган... характеристика е, че се финансират макроекономически и целта им в този смисъл е да оказват влияние върху политиката. Даже понякога техният вътрешен брутен продукт надвишава брутния вътрешен продукт на някои малки държави. Ето за това те се превръщат в, кон... в... същински международни организации и черпят подкрепа в социално изолираните среди. Географията, престъпната география на Европа ни показва, че съществува една престъпна мафиотска дъга между италианските, албанските и турските мафии, които вече започват да проникват и към север. И за това е добре да имаме предвид за бъдеще и нови заплахи, които идват от Сахел, от Африка. Второто предизвикателство е свързано с това, че има и така нареченото финансово макроекономическо хищническо деяние. Тук има три основни характеристики, които искам да спомена. Първата характеристика, първата ми бележка е свързана с нерегулираните вече финансови пазари, които са изключително благоприятна почва. Например, измамите с е, квотите въглероден диоксид възлизат само за френската държава на 1 милиард и половина, а за Европейския съюз 5-6 милиарда. След това прането на пари се, борбата срещу него се оказва изключително трудна и провал за момента тъй като няма как да му се противостои. Няма необходимите финансови и съдебни инструменти, а по-скоро инструменти в обратна посока, които гарантират анонимност. Третата ми бележка е свързана с това, че някои банкови и финансови пазари също се държат хищнически. И това дава възможност на престъпниците с бели якички също да намерят своето място. И това е продукт всъщност на 30-те години либерализиране на финансовите пазари. Американската криза, която започна с финансирането на жилищно кредитиране, е първопричината за това. И на, не на последно място, киберпространството е анонимно и освен това е изключително подходящо за да се развихрят кри, криминалните организации, тъй като е международен и непрозрачен този киберплан. Няма никакво регулиране за момента, освен всичко. И така, Мога да дам пример в този смисъл с онлайн залаганията, които биват манипулирани и уж се започва с легална, законна дейност и лека по лека се преминава към незаконно залагане. Следващо предизвикателство е свързано с противостоенето на финансовата криза, която тръгна от Америка и която се превърна в същински дюшеш за, криминал, за криминалните организации. По две причини. Защото държавите трябваше да намалят бюджетното финансиране на борбата против измамите. По-малко полицаи, повече, по-малко прокурори, по-малко съдии. Освен това, финансовите и индустриалните предприятия вече не могат да се финансират така, както можеха да се финансират на времето, защото не им, банките нямат ликвидност. Така че малките, малките организации, в крайна сметка малките фирми предпочитат да искат пари от лихварите на мафията понякога. Това всъщност виждате, че представлява път за проникване на мафиотски капитал. Причините понякога са невидими, но дълбоки. И това е голямата разлика с тероризма. Тероризмът е очевиден, но опасността или смъртността, която се е, е ограничена, докато Мафията и престъпността не винаги може да бъде регистрирана, но смъртността, която се е, е много по-голяма. Затова освен всичко, трябва да попречим и на безнаказаността на престъпниците. Мафията борави с корупция и така създава нещо като криминална буржуазия, която прониква на финансовите, економически пазари, тъй като навсякъде има нечестни и подкупни хора. И така всъщност се щети и в економическата, здравоопазващата и всички останали сфери на обществения живот. Освен това, криминалната структура в момента мутира в целия свят. От една страна се свързва с тероризма, обикновената престъпност, а освен това се свързва и с престъпността на престъпниците с бели якички по-софистицирани и по-интелектуални. Ние смятаме по този повод, че борбата с организираната престъпност трябва да бъде по-решителна, тъй като престъпността се е, е в експанзия. Исторически погледнато можем да дадем няколко примера. На първо място фрагментирането, балканизацията така наречена на света от 1945 година насам се, се, се създадоха 200 държави, 200 държави, които повечето от тях са броненосци, в смисъл такъв има само външна обвивка, вътрешната структура е паянтова. Освен това, финансирането вече е в световен мащаб. На четвърто място пазарите са дерегулирани и по този начин се създават криминални възможности, които не са съществували до сега. Освен това, диверсифицирането на борбата на държавите, която трябва да се бори и срещу тероризма, не само срещу организираната престъпност. И така, след студената война престъпленията, организираната престъпност е стратегическо предизвикателство вече пред съдебните и полицейски системи, тъй като има геополитическа и макроекономическа страна не можем да се преборим с тях или поне да се опитаме, освен ако не работим непрекъснато, ако не развиваме педагогическа просветна дейност. Тоест, не можем да се борим срещу нещо, чието съществуване отричаме. За това може да се извършват анкети и проучвания за просвета на общественото мнение, било то от политическите органи, било то от университетите. Сега, не бива да реагираме единствено и само. Можем да се превърнем и в проактивни фактори на тази борба. Благодаря. La precisione con cui ha esposto la, la sua... Благодаря ви, господин Геро, за прецизната ви презентация. Нека сега да започнем с изказванията на координаторите на политическите групи. Благодаря, госпожа Матю. Благодаря, аз имам един въпрос, който вече всъщност поставих. Вие, господине, дали смятате, че това е свързано, това явление е свързано с властта, а не с финансите? Какво търсят организираните престъпни организации? Власт или пари? Как смятате, вие очевидно познавате много добре е, положението, как си обяснявате факта, че за сега не сме удържали никаква победа срещу тази организирана престъпност, какви, в която и държава да отидем да потърсим примери, изводът ще бъде, че борбата не е ефикасна. Дали тогава една европейска борба, от, водена от европейското законодателство, ще бъде по-ефикасна от националното измерение? Благодаря. Минути, алонореволе Крочета. Господин Крочета, две минути. Мерси. Благодаря, господин Геро. Благодаря ви много за анализа. Наистина беше кратък вашият анализ, но много-много подробен смятам, че всяка една от точките, които повдигнахте, може да бъде дебат на часове и часове е, разговор. Т.е. изключително ефикасно обрисувахте рамката, в която трябва да се развива нашия дебат. Сега, искам да е, попитам нещо свързано с описанието на дефиницията на организираната престъпност. Анализът който правим тук всъщност на тази престъпна организация, по-скоро анализ на Коза Ностра, на мафията. Тоест, това са класически мафиотски организации, опериращи на една определена територия с цел да я контролират, европейска територия в нашия случай. И този елемент на криминална буржуазия, който вие сега създадохте, смятам обаче, че не е най-важната част. Аз тези престъпници с бели якички, тези престъпни буржуа, смятам, че не са най-страшните, че не са в челните редици. Те са по-скоро нещо като фасада която се използва за законните дейности на мафията. Тоест, това са престъпници, които извършват легални дейности за пране на пари, произхождащи от нелегални такива. Така или иначе пак настоявам, че това не е представителната част на феномена. Този, това явление се отчита не само в Европа, а и на други места и е свързан с корупцията, която се шири сред административните среди. Например, Например, мога да дам пример, свързан с наказателното законодателство, което е национална прерогатива. Най-вероятно ще трябва да предприемем вече комюнитаризирани мерки, за да се опитаме да разплетем това вълмо. Невероятно е, Невероятно е, че си затваряме очите пред явлението интернационализация на мафията. Мафията вече не е свързана с конкретна географска среда, а е по-скоро свързана с социална среда, която живее в изолиране, в социално изключване. И ние като политици трябва да отчетем този въпрос и най-вероятно една европейска директива би тласнала държавите към спешно действие. Вие какво бихте предложили да направим, за да можем да постигнем по-ефикасни резултати в борбата си срещу тези мафии, които вече не са класически мафии, а нови и дори понякога тези, които не разпознават характеристиките, не ги разпознават като престъпни организации. Благодаря. Um, Благодаря за вашето изложение. Ключовата дума, която използвахте, бе балканизацията на света. Ако ние можем да ви вменим тези правомощия, как си представяте света и Европа и как те ще водят битката срещу тази балканизация на държавността? И как ще се умеете да противодействате на световната престъпност? За Обединената левица, господин Сондергард. Благодаря ви. Имам няколко въпроса. Доколкото разбирам, вие работите и използвате термина провалили се държави. Държави, които терористите могат да използват. Преди балканизацията на света, такива провалили се държави могат да бъдат използвани от престъпни групировки. Ако съм ви разбрал правилно, а, доизяснете тази терминология. И освен това, искам да ви задам въпрос за дерегулираните финансови пазари. По какъв начин това спомага за работата на престъпните групировки и как може да се противодейства и на това? Благодаря за въпроса. Господин Яколино, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз слушах с огромен интерес изложението. Господин Гейро се спря на, този, на това изключително интересно явление за балканизацията на света, за екстериториалността, вплитането на престъпността в политиката. Нашата задача е да съставим един доклад, посветен на законодателни предложения и политически решения. И за това бихме искали да чуем вашите съвети. Вие ни подхвърлихте доста идеи за размисъл, но ние трябва да сме наясно с това, кое е приложимо в държавите членки и в Европа. Знаем, че трябва да бъдат внесени законодателни предложения, но какви трябва да бъдат те? Знаем, че организираната престъпност е, е проникнала в нашите общества и че е пуснала корени в райони, в които има ниско БВП и бедност. И престъпността се възползва от средствата на Европейския съюз и злоупотребява с тях. И има много здрави позиции именно там. Нужно е да обърнем внимание на това и да съставим един доклад, който да е полезен за европейските институции, но и в същото време да е от полза за по-нататъчните действия и по-нататъчното сътрудничество между съдебните органи и правоохранителните органи. Госпожо председател, искам да кажа тук, че чухме много статически данни, много информация, обаче не е съвсем ясно какво трябва да направим от тук насетне предвид цялата тази корупция и престъпност. Не бива да забравяме коя е основната цел на престъпниците – парите, според мен. И ако на тях им е трудно да достигнат до парите и да ги освоят, то най-вероятно тогава бихме постигнали успех в ограничаването на престъпността. Така че трябва да знаем в каква посока ще вървим. Благодаря. Господин Шмидт, една минута. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за встъпителните думи. Смятам, че дерегулираните финансови пазари не са в основата на проблема. Те частично пораждат проблема, но ние не се, ако не се опитаме да преодолеем празнотите в законодателството и ако го направим по точния начин, няма да успеем да заличим въобще престъпността. Престъпления ще бъдат извършвани дори и въпреки да регулираните пазари. Например, балона, който беше създаден в Штатите, Фреди Мей, Фреди Мей и а, можем да изборим тук 80 няколко причини защо се появи финансовата криза, но това беше само отклонение. Истинския въпрос е трябва ли ни някаква федерална полиция в Европейския съюз, така както имат в САЩ? Дали това би спомогнало да се преборим с престъпността? Благодаря. И преди да дам думата още веднъж на комисаря. Искам да ви благодаря за подробната информация, за яснотата и за това, че се съсредоточихте върху същината на въпроса, а също така и, че предложихте някои решения на институциите. И аз искам да задам един въпрос предвид опита ви. Господин Шмидт попита дали ни е нужна федерална полиция. Вие какво мислите? Освен това, смятате ли, че Европейският съюз трябва да има единен акт за борба срещу организираната престъпност? Господин Яколино каза и спомена член 468 и Смятате ли, че това е необходимо, дали би било полезно и дали би спряло организираната престъпност и нейното проникване в държавността? Благодаря. Ще се опитам накратко да отговоря на тези различни по характер въпроси и бележки. Пак подчертавам, че не представлявам никаква френска официална институция, говоря като частно лице, като изследовател. И сега започвам с първия въпрос, който ми зададоха. Да, наистина, съвременните престъпни явления са свързани с властта, била тя социална, финансова, економическа или политическа. Представете си, например, клан на Камората – който е проникнал в някоя фирма, легално учредена фирма и така работодателят всъщност бива принуден да се съобразява с тях, защото са в управителния съвет и участват в взимането на решения с гласове. Тоест принуден е да изпира пари ако това се изисква от него. Тоест, властта, към която се стремят е, както ви казах, многолика. Социалната им роля в никакъв случай не е маргинална, по-скоро централна. Това е, разбира се, типично за италианската мафия, но в Европа има и други криминални организации с същата характеристика. Сега, по въпроса за националното законодателство и европейското такова, разбира се, Разбира се, че трябва да има общи юридически правни стандарти. Факта, че имаме такива правни разпоредби с общ характер, ще направи по-ефикасна нашата, нашето сътрудничество, както посочи директорът на Европол. Сега, нещо друго, което искам да кажа по същия този въпрос. Държавите Държавите не могат да отметнат с лека ръка от плещите си националните си правомощия. Тоест, не бива да пренасяме на европейско равнище това, което държавите не могат и не искат да правят. Там, тук рискуваме всъщност Европа да се превърне в заместник, в заместител никой няма да направи на мястото на италианската държава или на френската държава или на словенската държава това, което френската, италианската и словенската държава трябва да направят сами. Тоест, разбира се, първото ниво на отговорността е държавно. Сега, ако наистина тръгнем на изработването на правни, общи правни стандарти, не бива да мислим, че това ще ни приюти в лоното на това, което аз наричам на катедрала. Това, което е написано на хартия, законодателството на една държава е разписано за тази държава, а не е някакъв глобален храм на правосъдието. Разбира се, мексиканската правна система е почти гениално създадена, но в Мексико съвсем не се постигат върховни успехи в борбата с прането на пари, например. Балканизацията, раздробяването на света, разпадането му на съставни части е феномен, който тръгва с фрагментирането на имперски организирания свят след Втората световна война. 15, 20, ако не и повече държави бяха създадени след разпадането на колониалните империи, след това с разпадането на комунизма и така нататък. И това са различни по култура държави. Тук съответно има а, разлики и граници, които не бива да забравяме. Не бива да забравяме обаче и последствията, които проистичат от това. Много от тези нови държави нямат съдебна, военна, политическа или полицейска власт това им, има държави, чиято полиция или митнически служби наброяват 10 на 20 човека. И така, на територията на тези държави канадската борба е, се води в е, обратен смисъл. Не винаги побеждават добрите в това единоборство. Понякога даже са заплашени да бъдат лишени от е, съответната им власт като държавни институции. Защо? Защото това единоборство е с обратен знак – по въпроса за недвижимостите и кризата с избухването на балона в Съединените щати, това е свързано с измамата заложена в самата система. Но това е обект на друг разговор, така че няма да се е, задълбочавам. И за да започна, за да приключа с това, с което започнах, смятам, че наистина една европейска стандартизация е изключително необходима, не на последно място и за да ни извади от заслепението, от слепотата, че това за момента не е достатъчно стратегическо предизвикателство, за да може, за да се налага всъщност да му обърнем внимание. Това ще ни помогне, т.е. в просветната ни кампания, в педагогическата ни дейност, защото в много държави просто не желаят да отворят очи за това, което се случва. А, какво се случва? Криминалната дейност е все по-комплексна и по-комплексна, все по-рафинирана и по-рафинирана и все по-проникваща в економическата и социална тъкан, при това неусетно. Благодаря. Тото пер благодаря ви, господин Геро. Благодаря за пламенността на вашето изказване, е, пламенността с която защитавате идеите си наистина не, не е лесно човек да намери някой, който да не е италянец и който да разбира от мафии и да може да анализи, анализира хладнокръвно тези явления. Благодаря ви, че приехте нашата покана и мога нещо бих искала всъщност да ви помоля да ни предадете, ако е възможно, вашето изказване, за да я проучим, да я анализираме по в дълбочина. А, вече сте ни я дал, благодаря ви. В такъв случай и така приключваме нашата първа група и минаваме към втората група тематика, която сме си определили за днес с господин Зейн е, представител на Евроюст. Започваме размяна на мнения по една друга тематична група с е, представители, всъщност заместник председателя на Евроюст. След това ще продължим този дебат по след обед. Господин Зейен е тук, Карлос е, Зейен също. и с негова помощ ще обсъждаме въпроса за прането на пари на национално, европейско и международно равнище. Често сме говорили за сътрудничество в тази област, така че господин Зеймиен, господин вице-президент, бих искала да ви дам думата, за да ни представите тези синергии и възможности за тяхното оптимизиране. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Honorable благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, благодаря за това, че отправихте покана към Евроюст на това заседание. Искам да ви се да ви помоля да извините председателя на Евроюст, която няма да може да пътува до Брюксел днес. Трябва да води а, пленарното заседание на колегията на Евроюст и освен това подготвя изявлението, което ще направи в четвъртък пред комисията Либе. Тя ще представи годишния отчет на Евроюст за 2011 година. Днес сутринта чух две изречения. Първото беше, че Евроюст не върши работа и второто бе, че Евроюст не работи достатъчно добре. Мисля, че съм справим пред голямо предизвикателство тук, за да ви убедя в противното. Не това обаче е моята цел с изложението, което ще направя. То е насочено към темата за сътрудничеството и начините по които да се усъвършенства работата на Евроюст. Ако има време, бих могъл съвсем накратко да обясня Кои са ограничителните мерки в дейността на Евриус предвид действащото законодателство? Давам си сметка, че все още, може би, не сме достигнали до организираността на Кока-Кола в нашата организация, но ще се спра на мисията и задачите на Евроюст и инструментариума, с който разполагаме след което ще разясня решението на Евроюст от 2009 година и средствата, с които разполагаме. Ще се спра и на корупцията, организираната престъпност и спирането на пари от гледна точка на Евроюст, като в края ще предоставя и някои данни и е, ще ги онагледя с един-два казуса. Сега минавам на правната рамка и само да ви припомня, че Евроюз бе създаден през 2002 година, премести се в края на 2002 в Хага и решението за Евроюст през декември 2008 а, което всъщност влезе през 2, в сила през 2009 в юни, вмени на Евроюст разширени правомощия. Защо ви споменавам това решение за Евроюст? Най-вече защото не всички държави членки са го приложили. Те трябваше до края на 2011 да го направят. И тук трябва да споменем, че в своята ежедневна а, работа това се явява една пречка за успеха, който е заложен в нашата работа по принцип. Така че това не е някаква даденост. Евроюст е, е в развитие. Има два члена в е, договора от Лисабон, които уреждат работата на Евроюст. И първият е член 85, който урежда структурата, правомощията, и парламентарната оценка на работата на Евроюз. Като казвам парламентарна оценка, имам предвид както оценката на Европейския парламент, така и оценката на националните парламенти. И се връщам сега на член 85. И разбира се, устройството на Евроюз може да бъде доусъвършенствано, да работи той по-ефективно, но според мнението на Евроюст и според мен, втората част на член 85, а именно вменените правомощия, са нещо много важно. Имам предвид това, което се предвижда в член 85, а именно започване на следствени действия – и също така подвеждане под отговорност. Само тук ви припомням какво урежда член 85 от Лисабонския договор. Минавам сега към самата цел и предмет на действие. Тук се позвавам на решението на съвета от декември 2000 година. Мисията на Евроюз според това решение – и тук преминавам и към темата, която е в основата на работа на вашата комисия, а именно да се занимаваме по-ефективно а, с трансграничните престъпления или престъпни деяния, извършени в повече от една държави членки. И става дума за подобряване на съгласуваността по подвеждане под отговорност, въпросите на екстрадицията, Европейската заповед за арест и сътрудничеството между компетентните органи в случаите на трансгранични престъпления. Сега минавам на задачите на Евроюз, така както са предвидени по член 6. Именно това са правомощията на държавите членки. Това е по силата на решението и член 7, който урежда колегията и пленарните заседания на националните представители. Целта е да се провеждат разследвания и да се подвеждат под отговорност е, лица, когато имаме извършено деяние в една държава. Предвижда се сформиране на следствени екипи и това е много а, е, важно, защото то е свързано и с а, е, обмена на информация. И стигам до нещо много решаващо в нашата дейност. За момента Евроюст има правомощия само да отправи искане. Ние нямаме право или възможности да задължаваме съдебни органи в държавата членка да започнат разследване или да повдигат обвинение. Това е предвидено по член 85 от Лисабонския договор и тук няма да се спирам на другите задачи на Евроюст. Освен оперативната си работа, на трето равнище, което означава координационни срещи. Ще дам пример. Примерно, когато успоредно в няколко държави членки се извършват задържания на лица или претърсвания. Всички тези действия могат да бъдат провеждани съгласувано на нивото на Евроюст, но ние също така можем да организираме тактически или стратегически срещи когато става дума за конкретни престъпни групировки или определени престъпни деяния. Това пък е свързано с нашата мисия за борба срещу организираната престъпност. Може би тук трябва да спомена три неща, които бяха уредени по-конкретно с новото решение за Евроюз, но то, както казах, да не се прилага от е, една трета от държавите членки. И решението за Евроюст от 2009 година имам предвид. То урежда нашето участие в съвместни разследващи екипи, така наречената координация, постоянна координация при необходимост и обмен на информация. И само една дума искам тук да кажа за съвместните разследващи екипи. Това е една тема, която може да създаде проблеми за Евроюст в бъдеще, а може би и за други институции, които ще бъдат призовани за участие. За сега и това вероятно го знаете, в началото тези съвместни екипи бяха разглеждани като мъртво родено дете един вид. И една от причините за това бе липсата на финансови средства за тези съвместни следствени екипи – Европейската комисия след това взе решение да бъдат осигурени финансови средства за този род екипи. 95% от средствата се осигуряват от комисията, а остатъка 5% се осигуряват от Евроюст. И сега можем да кажем, че благодарение този финансов принос, работата на тези екипи а, бе подобрена. През 2010 или от 2010 до 2012 година, до юни тази година, Евроюст е провел 65 съвместни разследвания чрез такива съвместни екипи. Решението за Евроюст въведе и фигурата за координацията или съгласуваността при необходимост и по линия на тази координация прокурори са се сътрудничили като това е един вид дежурство, денонощно дежурство Спомням си, че през декември миналата година около 10 вечерта получих обаждане от моя френски колега и той ми каза, че френските власти провеждат в момента събеседване с едно заподозряно лице и това лице си е признало, че 3 милиона евро са били депозирани в банкова сметка в Люксембург. Други лица са имали достъп до тази банкова сметка и беше запитано дали може да бъде замразена тази сметка за 24 часа. Та казах в 10 вечерта ми се обади колегата. Веднага се свързах с звеното за финансово разследване в Люксембург и на следващата сутрин в 9 часа, преди да започне работа банката, сметката бе замразена и средствата иззети така че аз съм убеден, че резултата от а, този вид дежурства за координация, координационни дежурства, а, може да даде добри резултати и да подобри работата на държавите членки. Е необходимо всичките да прилагат решението за Евроюст. Споменах и сътрудничеството с Европол. Подробно това е изложено тук на този слайд. От гледна точка на практика, дебело подчертавам и а, връзката между Евроюст и контактните точки в Европол – в момента имаме 17 такива, но все пак Европол е създаден главно с аналитична цел, Евроюст с оперативна, то тогава е съвсем логично Евроюст да има връзка с всичките точки за контакт в Европол, включително тези, които се занимават с европейска заповед за арест. Споменавам и сътрудничеството с ОЛАФ. В момента набираме скорост и 2011 година ОЛАФ ни предаде 8 случаи за тежки престъпления, нещо, което изискваше да проведем и 8 такива координационни заседания. Миналата година сме работили под над 1400 случаи и вече сме достигнали над 500, а сме юни месец. Следователно, над 1500 ще бъдат случаите за годината имаме и приоритетна подредба на престъпленията. Трафика на наркотици е приоритет за Евроюст. Частично това е свързано поне две трети с организираната престъпност. Същото въжи за трафика на хора, изпирането на пари и моля да погледнете и последната колонка, която е свързана с други случаи с препратки към организираната престъпност. Тук има някои числа. 26 случая имаме, свързани с корупция. 19 координационни срещи бяха проведени. В един от случаите беше сформирани съвместен разследващ екип. Изпирането на пари също е тема за вашата комисия. Там сме работили по 122 случая. От гледна точка на Евроюз, изпирането на пари е на четвърто място сред престъпленията. 27 координационни заседания сме провели, два съвместни екипа бяха сформирани и два, които бяха съвместно по темата трафик на наркотици. Общо имаме 197 а, регистрирани случая през 2011 година. 56 координационни срещи бяха проведени и 6 съвместни разследващи екипа бяха създадени. Сега, ако позволите, ще ви запозная с един казус, за да онагледя казаното. Виждам, че и времето ми изтича, но исках да спомена и къде сме ограничени в дейността си. Имахме една операция наречена Дракула, тъй като ставаше дума за румънска престъпна организация, специализирала се а, в а, а, злоупотребите с а, имущество и скоро след като бъдат инсталирани в тези сгради информационните системи, те всъщност проникват в сградата и извършват кражба. Начина им на работа е следния. Те избират сгради, които са в близост до магистрали, което позволява много бързо да транспостират от откраднатото, работят във Франция, Люксембург и Белгия, но има връзка и с Нидерландия, Обединено кралство и Дания. Откраднатите материали се съхраняват в Германия, откъдето се преразпределят към Румъния и изпират средствата лицата, които са били задържани, са задържани във Франция, Люксембург и Белгия и Нидерландия. И разследващия магистрат изиска на ниво Евроюз да бъде осъществена координация и по време на тези координационни заседания бе предложено да се подготвят такива бази данни за откраднатите материали, за да се проследи връзката между откраднатото и извършените а, грабежи. Беше създадена и база данни с ДНК информация и профилиране – и обвързане на тези профили с откраднатото имущество и свързаните с престъпната група лица, някои от които вече са били задържани. Бе повдигнат и въпроса за предаване на лица, които са задържани в една от държавите членки и тяхното предаване на другата, на съдебните органи в другата страна. Разбира се, тук имаше стълкновения между различните законодателства поради разпоредбите в тях за организираната престъпност и не на последно място, по време на координационните заседания да предоставена информация за съвместните разследващи екипи, информация предоставена от съдията. Тук няма да навлизам в подробностите и причините за отказа да бъде предоставена информация, но имаше отказ за предоставяне на инфор... поисканата информация и предвид правната рамка Евроист не можеше да предприеме нищо повече, независимо от наличието на това ново решение за Евроюст. И въпреки него нищо не можахме да направим. А, аз съм на ваше разположение, тъй като времето ми изтича, ако имате въпроси. Благодаря ви, господин заместник директор. Съжалявам, че а, а, толкова малко време имаме и ви притискам. Преводачите могат да останат малко повече, но до 12.40 е, трябва да сме приключили госпожа Матио. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вице-президента Зеен. Много интересна презентация и това ще ни бъде още по-полезно ако ни пратите и по имейл вашата презентация, ще ни е по-полезна, за да я консултираме винаги, когато имаме нужда. Споменахте, че в някои държави членки понякога се получава отказ на вашите изисквания, в смисъл такъв когато изисквате от тях участие в системи за сътрудничество и те откажат. Искам в този смисъл да попитам как точно изразяват своя отказ и защо го правят, какви мотиви посочват. Благодаря ви. Grazie, adesso la parola ah, per l'SND all'onorevole Crocetta. Una semplice... Колегата Крохета, социалисти и демократи. Един съвсем простичък въпрос имам аз. Въпросът пред който сме и изправени е, с Евроюст, е липсата на инициатива, на право на инициатива. А това доста ограничава правомощията на организацията и ефективността на всички предприемани от нея дейности. На практика Евроюст действа по инициатива, по искане на държавите членки. Не мислите ли, че трябва да е, се премине към а, едно укрепване а, в това отношение на Европейския съюз, като се дадат Еврояз допълнителни правомощия да се самосезира, да подема разследване. Господин Нютон Даналде, благодаря. Сега, ако си представите за малко, че не сте от Евроюст, просто сте един а, загрижен европеец какво мислите? Представителя на Олаф днес каза, че ни трябва Европейска прокуратура. Искам да ми отговорите на този въпрос не в качеството си на представител на Евроюст, а в едно по-широко качество. Благодаря. Обединената левица сега. Господин Сондегард. Благодаря. Благодаря ви за изложението. Засегнахте е, въпроса за разликата между Евроюст и Европол. Европол като организация, която събира е, информация, а Евроюст е такава натоварена с по-оперативни функции. Да, постоянно в най-различни изслушвания, в е, изследвания, в неформални разговори ни се казва, че има сериозни трудности в сътрудничеството между Евроюст и Европол не знам доколко това е, е така, но може би проблема е структурен. Оттам проистичат проблемите в сътрудничество. Може би начина по който са структурирани двете организации пречи на това сътрудничество и води до конфликти. Може проблема да, е, да е проистича от мандатите на организациите. Господин Яколина. Благодаря госпожо председател. тук що изслушахме Евроюст и в изложението бяха засегнати както ограниченията, така и основните характеристики на дейностите на Евроюст. Може ли да кажете нещо за тези така наречени координиращи магистрати? които би трябвало да помагат на а, разследването. Как може да се подобри разследването? Като по-добре се канализират човешките ресурси, като се командироват, като се отделят магистрати, магистратите, за да има по, по-голяма експертна маса. Госпожа Басолино, благодаря. Евроюст много ясно ни каза е, какво, с какво се занимава организацията и какво, и какво е извършила до сега. Бих искал обаче е, да ни кажете какво липсва. С какви инструменти Евроюст би трябвало да разполага, с които сега не разполага? Като изключим съвместните екипи за разследване, които се засягат и от директивата за Европол. Да, има неохот за сътрудничество от страна на някои държави членки, също има недостатъчно финансиране. Като се има предвид голям, големите суми пари, които се губят поради организираната престъпност, Ние не сме съвсем наясно ли нали, колко точно пари се губят, е, но а, може ли да, да се спрете на това какви инструменти ви трябват, с които сега не разполагате и които биха могли да се осигурят чрез, а, а, чрез а, отклоняване на част от средствата, които сега се вливат в организираната престъпност? Добре, давам думата на заместник председателя да отговори на въпросите. Благодаря, а, госпо, госпожо председател. А, да, пет минути не е много време да отговоря на 6 въпроса, но ще се опитам. Първо, причините за отказ за отказ за съдействие по искане на координационно заседание или е сформиране на съвместен екип за разследване различни могат да бъдат причините. Понякога а, исканията са а, напълно а, нормални, легитимни, не мога да говоря с имена, но, например, ако има а, някакви опасения, свързани с международното а, измерение на дадена дейност, а, водят до неохота, до липса на склонност за сътрудничество и сформирането на съвместен екип за разследване. Естествено, има и финансови причини за това. Какво имам предвид под а, международно изменение? За всеки практика е ясно, че а, съдиите трябва да си преместят а, делото от дясната страна на бюрото на лявата. Какво означава това? Ако има мяр... времена мярка за, отклон... за неотклонение, която е продължила твърде дълго, това означава, че спешно трябва да се действа понякога а, се усложняват допълнително делата, ако се сформира съвместен екип за разследване и съдите се опасяват, че няма да могат в срок да, а, да приключат а, работата по делото си. Това е, е нормална причина. Сега, а, естествено, съдията се надява да е в състояние да добави 2-3 години към присъдата, при положение, че става въпрос за организирана престъпност, дори и без да има имало съвместно разследване. Втория въпрос. Липсата на възможност за самосезиране. Това се урежда от член 85 от Лисабонския договор който гласи, че Евроюст би могъл да предложи началото на. да, да вземе решение за стартиране на решение и да предлага а, а, наказателно преследване. После а, отношенията между Европол и Евроюст. Аз не мисля, че има някакъв изосновен проблем в отношенията между двете организации. Движим се е, в е, правилна посока. Бяха необходими, разбира се, е, комуникационни инструменти, имаше проблемни ми, които бяха разрешени. Сега, това как ние даваме информация, дали даваме да, на национални представители, на колегиуми, това са процедурни въпроси, които трябваше да бъдат решени. Има различни пътеки сега, но аз не виждам някакви сериозни структурни проблеми, които да причиняват проблеми в комуникацията между организациите. Последният въпрос е кое търпи подобрение? Новото решение за Евроюст трябва да се изпълни от всички държави членки. Комисията потвърди, че следващата година ще предложи регламент, който да стъпва на 85-ти член, но аз не мога да сега да се изкажа от е, е, името на Евроюст, да говоря за, за това аз какво мисля. Е, както и въпроса, който ме помолихте да отговоря, на който да отговоря като европеец, а не като представител на Евроюст. Но и по двата тази, тези въпроса трябва да обобщя. Да, трябва ни прокурор на европейско равнище макар и да има сериозен разнобой в мненията на държавите членки. Когато обаче попитате средния евро, е, европейски гражданин, е, да, той ще ви отговори, че има нужда е, от Европейска прокуратура. Може би не бива дейностите на тази прокуратура да се ограничават до финансовите интереси на Европейския съюз, а по-скоро могат да обхванат, макар и на един по-късен етап, и дейности като борба с организираната престъпност. Благодаря ви, господин заместник директор, за това, че успяхте за такова кратко време да отговорите на въпросите ни. Сигурно съм, че ще имаме и в бъдеще възможности да разговаряме. Благодаря и на преводачите за това, че съгласиха да останат малко повече. Сега излизаме в обедна почивка и ще продължим след това с изслушването на Пиеро Грасо, Антон антимафиотските е, дейности в Италия. Благодаря. В 15 часа продължаваме.